Good afternoon. Please be seated. Добър ден, е, заповядайте, е, заемете места. Много е, заед беше преди обедът. Надяваме се, че ще бъдем толкова заети и днес след обед. Много интересни са нашите гости. Много интересна е и темата. Точка 23. Специално изслушване. Много интересно за европейс, обща европейска стратегия в борба с корупцията и организираната престъпност. Засилване на инструментите и подобряване на сътрудничеството между съответните участници в процеса. Първо, нека да ви припомня. Е, знаете го, нека да го кажа все пак Последиците от корупцията и организираната престъпност са много големи. И освен, че са големи, са и сериозни. И никоя страна, членка в ЕС, не е абсолютно лишена от корупция. Нито една. Тоест, това е и заплаха за сигурността, спирачка за економическия растеж – Плащаме и социалната цена за това, подкопава се доверието в правителствата, в конституционалната демокрация. А различните измерения на корупцията са различни в страните членки. Що се отнася до организираната престъпност, тя също нанася вреди на Европейския съюз като цяло последните години е, Европейският съюз прие няколко важни законодателни текста за подобряване на борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Също така се обнови е, съществуващо законодателство, включително директивата за пране на пари и се прие решението за Европейска прокуратура. Добре дошла днес на на специалното изслушване на а, ръководителя на Европейската прокуратура, госпожа Лаура Ковеши. Добре дошла при нас. Надяваме се, че е, ще е, сме свидетели на резултатите, които са абсолютно е, необходими, за да се санкционират отклоненията от законодателството, което току-що коментирах и се надяваме, че ще може и да се разшири обхвата му, за да взимаме реални решения в съответствие с член 86 борба с трансграничната престъпност също се включва в задачите на вашата институция. Както казах и Европейската комисия предприема законодателни мерки, не само, че излиза с съобщения и други работни документи. През 2013 година имаше доклад за положението с мерките за борба с корупцията. Предвиди се механизъм за монитор на ниво страна членка за борба с корупцията във всяка отделна страна. Този механизъм обаче е бил използван един, един единствен път до днес. Все още няма изчерпателна, всеобхватна стратегия за борба с корупцията. И именно това искаме да обсъдим сега. Как да се разработи една такава пространна стратегия за трансгранично сътрудничество, да се преодолеят белите петна и пропуски и да се стремим към по-добър надзор. Започваме сега с първата част от нашето изслушване, като поставяме акцент върху предизвикателствата пред законовата рамка. Каква е добавената стойност на борбата срещу корупцията и организираната престъпност на европейско ниво? Господин Оливие Ониди е заместник директор на Генерална дирекция Миграция. Той ще се изкаже пръв, после господин Джордан Ебнер, е, заместник изпълнителен е, директор на Европол. След това ще чуем господин Клаус Мейер Кабри, заместник председател на Евроюст. И естествено госпожа Лаура Кодрута Ковеши генералния прокурор на Европейския съюз, е, ръководител на ЕПО. И е, накрая ще дадем думата на господин Ернесто Савона, е, директор на Транскрайм, научно-изследователска организация за международната престъпност. Имайте предвид, че е, имаме ограничено време. Всички, които искат, е, ще имат възможност да се изкажат, но само ако си спазват определеното време. Сега давам думата за 10 минути на господин Онеди, генерален директор на Дирекцията за миграция и вътрешни работи. Заповядайте 10 минути. Благодаря, благодаря господин Лопес Агилар, благодаря и за инициативата за, изслуш... за това важно изслушване. Като имам предвид ограниченията времето, няма да изброявам всичко, което, по което сме работили с вас, а по-скоро ще погледна какви са евентуалните бъдещи инициативи. Защото добре е да има стратегия, но в края на краищата най-важна е конкретиката, която се съдържа в тази стратегия. По темата организирана престъпност и корупция, за мен има четири оси, по които с подкрепата на парламента можем да работим и да се опитваме да изградим цяла, целият механизъм, цялата конструкция, с която ни е необходимо за ефективна борба с тези явления които са една от най-големите заплахи, с които се сблъскваме. Първо е необходимостта да модернизираме съществуващата законова рамка, която криминализира дейността на организираната престъпност. За момента тя, тази законова рамка е изключително стара, така от древни времена, бих казал, датира от 2008 година и е, даже не е точна дефиницията за това какво означава да си член или да сътрудничиш на организирана е, на банда от организираната престъпност. Освен това, когато подобни лица биват изправени пред е, съда, е, е още по-сложен казус, ако те работят в е, трети страни. А от борба, е, от опита е, с, с, терористичните атаки стана ясно колко е важно да има европейска мрежа, да има европейски общо приети дефиниции и съответни инструменти. Втората ос е да разработим някои от начините за провеждане на финансови разследвания, тип е, да се проследят парите. Много бе направено благодарение и на вашия колега съсед, който работеше по доклада по тази тематика. Но има някои непопълнени бели петна, а именно трябва да се доизгради е, дат е, механизмите, които дават възможност на съдебните и правоизпълнителните органи да имат достъп до банкови сметки и то трансгранично на база на техническа оценка, която ние ви представихме през септември. Бихме искали да можем да процедираме по този тема много скоро. Също така изключително важно е да можем да изградим общата ни рамка, която дава възможност за конфискуване, иземване и замразяване на авуари. Тук има съответните хармонизирани е, права, е, има също и е, ще има заповед за взаимно признаване на заповедта за конфискуване но все още няма възможността отделните офиси или бюра, които се занимават с тази дейност, да имат достъп до източници на информация и правомощия да замразяват активи в извънредни случаи. Ние ви представихме едно проучване и на негова база имайки предвид какво се ще е, в Италия, а съвсем неодавна и в Германия, да преценим на какво ниво, доколко би могло на европейско ниво да се а, процедира с конфискуване на активи, а, свързани не непременно с а, с престъпления. Ако в момента ние възстановяваме само около, конфискуваме само около 1% от съответните активи, докато тече разследването, оставаме предостатъчно възможност на криминалните групи да изнесат тези активи зад граница. Така че целта е да им се отреже достъпа до финансиране. И а, е, накрая а, е, имаме задължението и е, комисаря коментира това, да работиме и по темата наркотици, защото наркотиците са изпуснатия елемент в, в стратегията за борба с организираната престъпност, защото нямаме разработени нови инструменти, а това е най-големия пазар на криминална дейност. Европейската обсерватория и Европол направиха проучвания, които доказват именно това, че това е най-големия европейски пазар от престъпна дейност и този, който нанася най-голяма щета върху социалната кохезия и създава социални проблеми. И в такъв смисъл би трябвало съществуващата обсерватория да има повече е, отговорности, за да можем да откриваме и нови вещества, а да имат и от отговорност да се оценяват редовно националните политики, които се предвиждат в тази тема. Също Европол и Евроюст трябва да бъдат подсилени. А що се отнася до коригиращи мерки, с това приключвам, изключително важно и много сме ви благодарни, че е, съчетахте в днешното изслушване именно двете теми – организирана престъпност и корупция. Защо? Защото Организираните е, престъпни групи не използват непременно сила в дейността си, но действат и в Европейския съюз и извън е, посредством е, корумпиране на политици и други. Така че е, много е важен елемента на засилване на борбата за корупция, като я интегрираме и в европейския економически семестър, т.е. да има економически отговор с цел да се търси по-голяма ефективност за обвързване на препоръките към страните членки с конкретните економически мерки, които те трябва да, заема, да предприемат. И също принципа на върховенство на закона ще ни даде възможност да има и е, всеобхватен мониторинг върху политиките за борба с корупцията на национално ниво, което е, общо взето за нас е едно допъл... един допълнителен инструмент заедно с е, инструмента за намаля... наблюдаване на економически политики също е, да бъдем е, с е, статут, пълен статут на наблюдатели в Евро... съвета на Европа и да, очаква, да участва секретарията в прегледа на ООН на рамката за борба с корупция. Благодаря. Благодаря за вашите усилия и да се впишете в времето в първата ни част, така че да успеем да проведем и втората. Имайте предвид и това. Сега господин Хубнер, изпълнителен, заместник изпълнителен директор на Европол. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Преди всичко искам да помоля за извинение от името на нашата изпълнителна директорка. Тя не може да присъства днес, така че аз я замествам. Преди 4 седмици започнах работа в Европол и бих искал да благодаря на комисията Либе за цялата подкрепа. Бях тук на 5 септември за изслушването, когато подадох молба да бъда назначена на сегашната си длъжност. Така че благодаря ви много. Сега по самата ситуация. Защо Европол също смята, че има нужда от стратегия, ясна стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност? Нашата дейност се основава върху информация и знания – ние имаме един уникален инструмент, който е оценка на заплахите от тежки престъпления и организирана престъпност. Този инструмент обединява информацията, интрупаните знания на всички държави и членки, техните правоприлагащи органи и също европейските агенции, работещи в тази сфера. Разбира се, допринасят и научно-следователските институти, и благодарение на това придобиваме достатъчно добра представа за това какви са заплахите от, организ... от организираната престъпност и терористичните заплахи също. През 2013-2019 година ние виждаме увеличаване от почти 40% на престъпните групировки. Трансграничните престъпни групировки и се ползват на различни средства, за да действат. Също така те са включени в международния списък за издирване и 110 милиарда евро годишно е оборот, ако мога така да се изразя, на дейността на тези групи и това очевидно е само част от цялата сума степента на конфискуваните средства е 1%. Ще се върна по-късно към този въпрос. Едно от най-големите предизвикателства, свързани с това, че има един такъв пазар, и това беше потвърдено на 29 октомври на заседанието на ръководителите на националните полицейски служби, е пазар за наркотици – ОСР публикува доклад и около 30-40 милиарда евро е обемът на този пазар на наркотици. И нека да не забравяме, че не става дума само за пари. Има над 8000 смъртни случаи от предозиране на наркотици и също така много насилие, свързано с употребата на наркотици. За първите 10 месеца от тази година в Швеция имаше на 270 престрелки, свързани с престъпност, отнасяща се до продажби на наркотици. 70 души са, би, са загинали. И това е само един пример. Разбира се, също така организираната престъпност ползва технологията и това, разбира се, е свързано с, с предизвикателството и всичко, което сега се конфискува като устройства, свързани с информационно-комуникационни технологии, трябва да бъде декриптирано. Петото поколение може да бъде голямо предизвикателство. То дава добри възможности, но също времено позволява и на престъпниците да станат по-голяма заплаха за нас, по-голямо предизвикателство по-скоро за нас. Разбира се, технологиите се използват и от организираната престъпност. Ще дам само един пример с киберпрестъпността, която е често свързана с организираната престъпност. Това е сексуалната експлоатация на деца. Ако се запознаете с доклада на Международния център за безследно изчезнали деца, там се посочва, че в 18 държави, членки на Европейския съюз, беше 50% увеличението на детската порнография в интернета. Също така един голям проблем за полицейските служители, полицейските сили е това, което е известно като тъмната мрежа. Знаем, че Също така, че престъпниците се ползват от средствата, които придобиват чрез престъпна дейност. Например, имаше едно изследване в Нидерландия. То посочва, че в Амстердам, поне от гледна точка на банките, 25% на недвижимите емоти, които се купуват, са купени без ипотечен заем. Разбира се, това не означава, че всеки, който е купил имот без ипотека, е престъпник, но това може да бъде сигнал за престъпна дейност също така. Следствието от това е, че гражданите много често поради това не могат да си позволят да купят жилище или дори да ги наемат и просто биват прогонени от градовете. Така че ние виждаме, че такива тенденции в организираната престъпност са заплаха за обществото като цяло. Разбира се, това също така изисква повече ресурси от страна на правоприлагащите органи на национално ниво и на нивото на Европейския съюз. И тук също виждате заключение, защо Европол е убеден, че имаме нужда стратегия за борба срещу организираната престъпност – Нашият анализ на, тежката, на тежките престъпления и туристичните заплахи посочва и оперативните приоритети. Ние смятаме, че е необходим един цялостен, съобхватен подход в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Трябва да бъдат определени по правилните приоритети – трябва да определим кои са истинските приоритети, без да пренебрегваме нещо, но да средоточим и върху това, което наистина е важно. Трябва да анализираме също така пропуските в законодателството, включително процесуалното законодателство и трябва да мислим и за бъдещето от гледна точка на технологичните предизвикателства. Например, това е една от нашите задачи – ние трябва да развием нашия капацитет за прогнозиране съвместно с, с другите агенции. Това въжи и за съвместния научно-изследователски център в Италия. И накрая искам да говоря за ресурсите, за средствата, с които разполагат организациите, агенциите като Европол. Смятаме, че ако трябва да определим правилните приоритети, ако трябва да посочим кои точно трябва да бъдат основните цели в нашата дейност, ние трябва да определим и кои ресурси са ни необходими, за да изпълнявам нашите задачи. Искам да подчертая, че разбира се, за организациите като Европол е много важно как ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка. Искам да подчертая огромната помощ, която получаваме от Европейския парламент, когато става дума за бюджета на Европол. Какво е необходимо според нас? Необходимо е да има сътрудничество на полицейските служби на всички нива, отгоре надолу, от редовите полицейски служители до висшето ръководство. Така че важно е да има такова вертикално сътрудничество, но и хоризонтално сътрудничество. Важно е да има сътрудничество не само между Европол и Фронтекс и Европейския център за борба с наркотиците, наркоманите, но също така и новосъздадената Европейска прокуратура трябва да, сътруднич, да сътруднича с тези органи, както и с ЕОЛИСА. Европол работи върху това, което ние наричаме мишени с висока стойност. Искам да кажа, че организираната престъпност е един сложен многоаспектен факт, многоаспектно явление. Трябва да обединим различни видове експерти, различни видове специалисти. Успяхме да разкрием 400 престъпни групировки, които бяха извършили нападения срещу това, което ние наричаме мишени с висока стойност, общо 50. Започнахме 50 разследвания и разбира се, що се отнася до ресурсите, недостигът им може да бъде фактор, ограничаващ нашата дейност, което означава, че можем да не започнем или да не финализираме всички планирани от нас разследвания. Накрая искам да подчертая като заключение, че Разбира се, необходимо е да намерим по-добри начини за сътрудничество. Европол е готов да подпомага и Европейската комисия, и Европейския парламент да се намерят оптимални начини за борба с организираната престъпност. И искам да подчертая това, което каза Миналата седмица госпожа Урсула фон дер Лайн в Европейския парламент тя каза, че трябва най-добре да използваме най-добрите инструменти, с които разполагаме, за да разследваме организираната престъпност, а това е точно Европол, който е такова най-добро средство за разкриване и борба с организираната престъпността. Господин Мейр Кабри, който представлява Евроюста, заповядайте, имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че е толкова сложно името ми. Има дори и част на холандски, която не съм записал в програмата, за да не ви обърквам допълнително. Сътрудничим си с колегите от Европейската прокуратура. Ще започнем веднага това сътрудничество, тъй като тук с колегата си делим един микрофон. Благодаря ви за подкрепата за бюджета ни за 2020 година. Тя ни беше от голяма полза и от решаващо значение. За пръв път се сблъсках с корупцията като студент. Заедно с приятел исках да отпътувам от европейска страна към САЩ. Бяхме си вече резервирали хотел и билети, но ни бяха изтекли паспортите. Моят приятел каза, не се притеснявай, ще се върна в родната си страна и ще се върна с нови паспорти. Колегата за всеки един печат беше платил по 10 евро и в края на деня след като беше заплатил 100 евро по този начин, се беше здобил с нов паспорт. Казах му, че това е корупция. Той ми каза, да, ти ще трябва да заплатиш повече, ако искаш по-бързо да ти се издаде паспорт. Да, това е така, но не и подкупвайки държавни служители. Виждате как корупцията прониква в определени области. Всъщност, корупцията засяга най-различни страни, както по-слабо развити економически, така и по-силно развити. Различни са формите, които приема корупцията. Тя се отразява отрицателно на върховенството на закона и на економическото развитие. Много често корупцията е резултат от лошо управление. Генералният секретар на Европол с право заяви, че трябва да направим така, че корупцията да се превърне в високо рискова дейност, от която не проистичат големи печалби. За това работи и Евроюст, мрежата на европейските съди и прокурори. Борбата срещу корупцията, за да е ефективна, трябва да е трансгранична, тъй като и корупцията е от такова естество. Нерядко случаите, по които работим, се отнасят до изпирането на пари. Международното съдебно сътрудничество все още се основава на официални искания. Уредено е по националните законодателства, но онези, които извършват корупционни деяния, не се спират пред подобни пречки. Липсата на информираност, както и липсата на доверие са значителни пречки за полицейските и съдебните органи. Евроюст може и, и да изиграе и играе ролята на мост при преодоляването на такива пречки, установявайки преки контакти между правоохранителните органи. Ние даваме възможност също така за маневриране през различните сложни правни системи. От 2015 година сме работили вече по 340 случая на корупция. Провели сме 52 координационни срещи, подпомогнали сме 16 екипа за съвместно разследване. По случаите на корупция трябва да работим заедно с Европол, ОЛАФ и в бъдеще и с Европейската прокуратура. Важно е да си взаимодействаме и с партньори извън Европейския съюз. Изключително е важно това. Съвсем наскоро работихме по много мащабен случай, по който работи заедно с нас Швейцария. През октомври 2017 година бе проведена акция, която бяхме подготвили много щателно в централата ни. И в резултат от тази акция събрахме и запазихме доказателства, Стигна се също така и до разпит на заподозрени лица. Какво планираме да направим? Ще излезем до края на едната година с доклад за работата си по отделни случаи на корупция. Според нашата оценка, както и според съдебната практика е видно, че е много трудно да се провежда наказателно разследване по случай на корупция. Защо? Защото корупцията е скрита и двете страни постигат някаква договореност, от която са удовлетворени. Е много трудно нещо такова да излезе на яве. При подкупите, например, не се предават физически пари, сключват се фиктивни договори за услуги, без услугите да са били предоставени когато и да било. Затова и при разследването разчитаме много или на разузнавателни сведения, като специални разузнавателни средства, или пък на основни свидетели. Тези средства за сътрудничество са изключително важни при разследването. Разбира се, за прилагането на такива мерки трябва да има предварително разрешение от съдебните органи. Това е трудно на национално равнище, а при трансгранични разследвания е още по-сложно. Съгласен съм за това с комисията, че липсата на общо определение на корупцията е пречка, която трябва да бъде преодоляна. В някои държави членки, например по закон, е невъзможно фармацевтични дружества да предоставят финансови обещетения на лекари, предписващи техните лекарства. А в други държави членки това е възможно. И така се стига до, до хипотеза на двойна наказуемост, което може да е пречка Изключително важно е също така в борбата срещу престъпността да има възможности за защита на свидетелите. Какво може да се подобри в бъдеще? Съгласен съм с колегата от Европол, че е необходим цялостен подход. Не е достатъчно само да се приема нормативна уредба. Въпреки това нормативната уредба е важна. Трябва да има общи определения, трябва да има също така и обща система за защита на свидетелите. Трябва да се повиши прозрачността, следва да има също така и нулева търпимост от страна на обществеността, включително и по дребни случаи на корупция, като този с паспорта, който ви описах в началото. Не може да се твърди, че корупцията е единствената възможност да се прави бизнес. Трябва да се защитават подаващите сигнали за нередности. В полицейските и съдебните органи трябва да се отчредят мултидисциплинарни работни групи. Следва също така да се прилагат и съвместни мерки за обучение. Трябва да се улесни също и достъпът до електронни доказателства Радвам се, че продължава процесът по тази тема. Следва да има също така етичност и в областта на спорта, както и да се подсили върховенството на закона. Мисля, че държавите членки, Европол, Европейската прокуратура, Евроюст и всички действащи лица в трети страни трябва да засилят сътрудничеството си. Всяко едно от тези действащи лица може да изиграе значима роля при гарантирането на сигурност. Благодаря ви. Нека сега дадем думата на новоназначения ни главен прокурор. Това назначение бе се превърна в реалности благодарение на Европейския парламент и на членовете на нашата комисия. Сега предстои Европейският главен прокурор да направи първото си изявление пред парламента. Добре дошла, госпожо Кьовеши. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа. Приемането на регламента за създаване на Европейска прокуратура е историческо достижение. Европейската прокуратура е основна стъпка в интегрирането на съдебната система. Един резултат от усилия от над 20 години и преговори и убеждаване – за мен е огромна чест да бъда първия е, главен прокурор на Европейския съюз. Знам, че и очакванията на гражданите са много високи. На базата на предходният ми опит, аз считам, че е, за да бъдем ефективни в борбата с корупцията, има едни основни общи изисквания – а именно да е независима съдебната система, да има специална структура за разследване на корупцията, да има законодателство с съответните ефективни инструменти, да се иземват печалбите от престъпна дейност, да има превентивна дейност, образование и да се сменя менталитета, а също и да се увеличава доверието в институциите, които работят в областта на борба с или превенция на корупцията. Много са съответните организации, които работят на национално, европейски и интернационално ниво. Има и много инструменти. Харесва ми идеята да има стратегически подход, защото ние искаме да имаме дългосрочен ефект, но ние трябва да бъдем и последователни. Трябва да знаем какво искаме да постигнем и съответно да имаме съответните средства за това. Трябва да е ясно и кой ще отговаря за този стратегически подход. Когато Европейската прокуратура започне да действа, тя трябва да разследва ефективно измами и да търси възстановяване на щетите но няма да можем да намалим измамите само с разследване и присъди. Трябва да има и превентивна дейност. Така че не пряката роля на Европейската прокуратура е да предоставя анализ на типичните е, престъпления, които са били разследвани и начина на процедиране, така че да се, е, да се стигне до идентифициране на основните рискове. Също така трябва да е, се даде възможност да се разработят процедури за избягване на престъпления. Е, по този начин ще се подобри превентивната дейност. Извършването на разследвания в страните членки по един координиран начин ще налага и бърза обмен на информация. За това ние трябва да работим в много тясно сътрудничество с Европол, ОЛАФ и Евроюст. съответствие с регламента, ние ще сключим с тях работни споразумения и ще е, постигнем и споразумения за сътрудничество с трети страни и международни организации организации и страните членки, които не участват в Европейската прокуратура. И моята препоръка е обща. Трябва да работим последователно, кохерентно и всички. На практика това означава, че Европейската прокуратура трябва да бъде включена във всички случаи, където има подозрение за нарушаване и измама с европейския бюджет – т.е. да има и сътрудничество с Европейската сметна палата. Също така прокурората трябва да участва при дефинирането на стратегии за борба с измамите на европейско ниво, а евентуално и на национално ниво и изпълнението на тези стратегии. Уважаеми депутати, е, моето участие в настоящото изслушване е само първата стъпка в едно е, полезно, плодотворно сътрудничество с Европейския парламент. Аз е, присъствах и на съвета по правосъдие и вътрешен ред днес, където така се отправих следните послания към министрите. Заедно с моите колеги в прокуратурата ние ще поемем нашата отговорност да е, започне да действа Европейската прокуратура до края на 2020. Аз оцених е, какво се е случило, взех поста си преди един месец, много е извършено, и, но има и още много да се извърши и то бързо. И за да постигнем целта си да стане прокуратурата действаща, трябва бързо на време да се изпълни и директивата за защита на финансовите интереси, да се приложи на национално ниво регламента за Европейската прокуратура – е, да се създаде съответното членство на прокуратурата, да има споразумение с страните членки, да има е, яснота как ще се осъществява подкрепата за всеки от делегираните прокурори, да има и система за управление на казусите и също така да се набере необходимия персонал. Въпросът е има ли достатъчно оперативен подкрепещ персонал на централно ниво, а също и, на, и за делегираните прокурори. По сегашната бюджетна рамка то все още нямаме достатъчно персонал, затова ни трябват и повече ресурси. В контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка това е едно стратегическо решение – дали искаме да има прокуратура само за да кажем, че има такава, или искаме прокуратурата да работи ефективно? Дами и господа, половината от живота си съм била прокурор. Напълно съм а, наясно какви предизвикателства ме очакват. Никак не е лесно да започне прокур... Европейската прокуратура да работи реално и можем да го постъпим, постигнем само ако работим като екип. Всички прокурорите на европейско ниво, делегираните прокурори, националните власти, европейските институции и всички тия, които са напълно наясно колко жизнено важно е да има върховенство на закона в нашето общество на базата на опита си е, е, в борбата с организираната престъпност, е, ние знаем, че ще се сблъскаме с много силни и опасни хора. Затова и Европейската прокуратура трябва да бъде независима и силна с основна задача да извършва разследвания и да възстановява същитите в сътрудничество с страните членки. И то при спазване на основните права на тези, които са извършили съответните престъпления и със спазване на процедурното право на страните членки. Заедно с Сметната палата ние сме представители на стълба за правосъдие в Европейския съюз и ще защитаваме европейските ценности, граждани и финансови интереси. Много съм благодарна за последователната подкрепа на парламента за Европейската прокуратура и ви благодаря за вниманието. Благодаря и на вас, госпожо главен прокурор. Надяваме се, че Европейската прокуратура ще започне да работи в максималния си потенциал. Това очаква и народите на Европа, и европейските институции, и ние. И сега се обръщаме към центъра Транскрайм, господин Савона. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията Либе за поканата. За мен е удоволствие да съм тук. Като един изследовател мога да ви запозная с динамиката на явлението, с което се занимаваме като научни работници. И тъй като корупцията и организираната престъпност се припокриват. Обикновено повече внимание се обръща на организираната престъпност, но корупцията и организираната престъпност са тясно свързани в повечето случаи. Бих искал да ви кажа кои са основните видове типология на организираната престъпност днес в Европа и не само в Европа. Ние обособяваме три категории. Традиционната организирана престъпност, с която полицията по-малко се занимава, тъй като а, тя е доста време вече изчезва от полезрението на полицията. Също така има местно организирана престъпност. Виждаме, че има териториални войни, които се водят между различните престъпни групировки. И сега има трета категория, нововъзникваща, както аз наричам организирана престъпност, която е свързана с миграционните процеси в Европа. Това са данни, които са свързани с дейността по програмата Хоризонт 2020 година. Това са италианските мафиоти в затворите на Италия. Виждате, че тенденцията е трайно към намаляване. Ние сме анализирали не просто извадка, а всички лица лишени свобода в Италия. Виждаме това намаляване. И това намаляване е резултат от законодателство, което де-факто просто намали броя на осъдителните присъди срещу хора, които са членове на мафията, извършват престъпления в рамките на мафията. мафията. Какво е бъдещето, ако традиционната организирана престъпност намалява? Дали традиционното, устарялото вече законодателство ще може да отговори на потребности на борбата с организираната престъпност през следващите години в Италия. Има два бизнес модела на организираната престъпност. Традиционният бизнес модел беше инвестиране и пране на пари но в момента виждаме един бизнес модел, който се основа върху краткосрочни дейности и този бизнес модел е много фрагментиран. Тук виждате данни за а, Неапол. Всъщност това въжи не само за Неапол, но и за цяла Италия, според мен. Голямата крива е престъпността в Неапол, но дали това е с престъпления извършени от камората, от е, мафията? Както виждате, има много повече насилие на нивото на отделните банди, отколкото на нивото на мафията. Но кривата, показваща нивата на дейността на бандите, ни кара да си зададем въпроса дали това ще бъде моделът и в бъдеще в Италия и в Европа? Аз смятам, че да. Процесът на фрагментация ще доведе до това, че структурата на организирана престъпност в европейските страни, включително балканските, ще бъде все по-фрагментирана. И третото, което ще кажа, последващия слайд до вас, групировки, които са в центъра на вниманието на полицията в Италия по-настоящем. Това са албанските престъпни групировки, китайските, нигерийските, румънските, руските, южноамериканските и северноафриканските. Например, нигерийските групировки са изключително активни. Това показва какви ще са тенденциите в бъдеще. Виждаме, че намалява, да се традиционния бизнес на организираните престъпни групировки. И тук има много важни въпроси. Първия дали политиката срещу прането на пари е достатъчна и подходяща, за да се борим срещу инфилтрирането на организационната престъпност в законната економика. И втория, ако иземването и конфискацията на имущество и съответните политики в Европейския съюз, дали те не са вече от епохата на Джурасик парк. Виждаме, че има нови форми в Европа. Искам да ви обясня как работи бизнес модела в случая при проникването, инфилтрирането в легалната економика. Много следователи установяват, че има престъпления, които свързани с това, че измамите, корупцията, престъпността, прането на пари като цяло са обвързани и вървят едно след друго. Тоест, вие започвате с измами, след това имате нужда от пране на пари, от корупция. Тоест, всичко това е един процес, не еднократен престъпен акт. И трябва да разберем този процес, защото точно това е нещо, което се случва все повече в Европа. И имаме един подход и две насоки. Първо, това е политика за борба с престъпността, а вторият подход или по-скоро втората насока, това е предотвратяването, превенцията, намаляване на благоприятните възможности за организираната престъпност. Трябва да се работи и по двете тези насоки. И двете са приоритетни. Когато разглеждаме сегашната политика за борба с престъпността, ние знаем за конвенцията на ОНЕ, която е добра основа за работа, но намаляването на асиметрията законодателство законодателството между държавите и придаването на достатъчно права на полицейските служби, съдебните системи и международно сътрудничество в тази област са две важни послания за бъдещето на Европа. И така, предотвратяването, превенцията. Ние говорим политиката за борба срещу прането на пари, като борба срещу инвестициите на престъпните групировки. Но ако има инфилтриране, проникване в легалната економика, трябва да променим подхода. Тази директива трябва да се насочи към етапа на инфилтрирането, когато парите навлизат в легалната економика, незаконно придобитите средства. И за съжаление, точно този аспект беше пренебрегван в продължение на дълги години защото обикновено се средоточаваше политиката за борба срещу опрането на пари върху незаконно придобитите средства и тяхното иземване и конфискуване, но не и на етапа, в който незаконно придобитите средства се вливат в економиката, там къде те се генерират. Т.е. трябва да се промени подхода, трябва да се промени поставянето на акценти. Сега искам да кажа за нещо много важно за политиката срещу прането на пари. Много неща са направени, но днес трябва да се справим с предизвикателството, да дадем много повече възможности на звената за финансово разузнаване да работят в условия на по-малко асиметрии от организационна гледна точка. Ако видите че тези звена работят в рамките на различни органи и това води до организационна симетрия и съвсем различни формати и възможности и способности за оперативна дейност. Трябва да се подобрят тези възможности и способности за оперативна дейност. Трябва да получат тези звена достъп до по-големи бази данни, но е абсолютно необходимо, колко се може по-бързо, да бъдат преодолени всички тези видове симетрия от организационна гледна точка. Има най-различни структури и това затруднява сътрудничеството. Знаем, че различни приоритети също така се поставят пред различните звена в различните държави. Когато преминем към иземването и конфискуването на незаконно придобити средства и различните процедури в различните страни, виждаме, че разликите са огромни. Имаме огромна асиметрия между различните държави и престъпниците се възползват от това, защото престъпниците движат своите незаконно придобити средства там, където им най-добре. Е Например, един мафиот от Калабрия може да реши да инвестира незаконно придобитите средства в друга държава, защото просто рискът от иземване и конфискация там е по-малко. И това е защото има разлика между националните служби за възстановяване на активите. Това е наш приоритет ако не искаме да улесняваме износа на незаконно придобити средства от една държава в друга, трябва да преодолеем асиметрията в организацията на дейността на съответните органи в държавите членки. И така, това са държавите, които тук виждате и те са държави показват независимост от това, къде се преместват незаконно придобитите средства. Наистина тази таблица се вписва в това, което говори за симетрията и показва, че трябва много полезно, за да разберем какви са най-скорошните явления, които можем да очакваме от гледна точка на организираната престъпност. Благодаря ви. Благодарим ви за по-подробното изложение и за тези обяснения, защото наистина въпросът е много интересен. И така, чухме тук много изтъкнати експерти и интересни съобщения. Абсолютно съм убеден, че колегите искат да зададат въпроси или да споделят своите размисли, да изкажат своите коментари, да изразят своя интерес по въпросите, които бяха тук разгледани. Така, колеги, може да вдигнете ръце, може да вдигнете табелки с имената си, така че да знам да запиша, кои искат да се изкажат, така че всичко да върви надлежно. Госпожа Киниче, вие бяхте първа. Грация. Благодаря ви. Посо? Грация, грация, президент. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички наши гости за изложенията им. Много идеи бяха изложени, много са и въпросите ми, но ще се опитам да съм кратка. Ще се върна на тема, по която работих по време на миналия мандат – Знаем, че към момента е необходимо да се разработи единна европейска стратегия за борба срещу организираната престъпност и корупцията. Тази необходимост е потвърдена и от проучване, проведено от Европейския парламент от 2016 година. В 71 милиарда годишно според това проучване е цената на бездействието от страна на Европа всяка година по отношение на тези явления. С голямо удоволствие и слушах днес господин Униди. Радвам се, че и той споделя необходимостта от съвместна стратегия. Имам един конкретен въпрос. Като се има предвид онова, което казахте вие, както и онова, което казаха останалите за сложните структури в организираната престъпност и необходимостта да се борим срещу нея, не е ли назрял моментът комисията да излезе с предложение за директива? Настоявах за това още по време на миналия мандат – така ще може да се предприемат съвместни действия срещу организираната престъпност. Ще надхвърлим също така рамките на рамковото решение от 2008 година, което и според комисията не доведе до очакваните резултати, що се отнася до хармонизирането на националните нормативни уредби. Още една бележка – по въпроса за организираната престъпност. Говори се за това къде се наблюдават такива явления. Там, където има такива явления, има и изпиране на пари. Организираната престъпност много умело се възползва от възможностите, които и дава глобализацията в финансовия сектор. Имам предвид, например, криптовалутите. Въпрос към представителите на Евроюст. Какви инструменти са необходими според вас, за да се преборим с това ново явление? Как можем да избегнем риска от заобикаляне на европейското законодателство, както и на националното такова, за борба срещу изпирането на пари? Обръщам се накрая към госпожа Кевеши, новоизбрания европейски прокурор. Желая ви успех в работата ви. Не смятате ли, че Европейската прокуратура, след като встъпи в длъжност, може да разполага и с по-широки правомощия за борба срещу тероризма и срещу организираната престъпност? Тероризмът, организираната престъпност и финансовите престъпления – са свързани помежду си и от това проистичат големи вреди за Съюз. Благодаря, благодаря за интересните презентации. Корупцията подронва доверието на гражданите в властта, в европейските институции, в върховенството на закона. Аз съм съдия по криминално право, по наказателно право, извинете, в дня си дейност и знам, че е, престъпниците действат през гранично, непрекъснато променят тактиката си и никак не е лесно. Затова, ако размишляваме само на национално ниво и използваме инструменти, както се казва тук от терата на Jurassic Park, няма да постигнем успех. Действително е необходимо да има обща европейска стратегия. Затова и ви благодаря, че Организирахте това изслушване, че събирате тук специалисти, които се занимават с тези въпроси. Европейската комисия, Европол, е, Евроюст, представители на академичната общност, Европейската прекуратура. Всички трябва да работим за това нашите възможности за борба с корупцията да стават по-добри. Но не трябва да забравяме, че трябва да се борим и за повече е, честност, интегритет. Поздравления за госпожа Кювеши, която е първия главен прокурор на Европейския съюз. Има още много институции, които могат да помагат в тази дейност и когато има една разработена стратегия, трябва да дадем и допълнително подсилване за дейността на Европол и Евроюст, за да могат тези проблеми да не се възприемат само като национални проблеми. Специално за корупцията и престъпността е ясно, че това са транснационални явления. Затова смятам, че и стратегията трябва да бъде много амбициозна и че ние трябва да се борим заедно с тези явления – да търсиме и смяна на менталитета в смисъл, че да е, да има повече интегритет, е, честност, да има доверие в нашата система. Госпожа Брикмон има думата. Благодаря. Благодаря на изказалите се. Имам въпроси за всеки един, да видим колко ще ми стигне времето. За госпожа Ковеши. Let me first congratulate you. We are delighted as Green Group to have you on board. Поздравления от името на групата на Зелените. Много се радваме, е, че и жена е първия главен прокурор. Вашата а, роля а, е да се разследват престъпления и измами спрямо европейския а, бюджет и измами, свързани с ДДС. Как а, ще противостоите обаче на престъпления, които нямат отношение към европейския бюджет? Ще си сътрудничате ли с националните прокурори, които а, се занимават с тази тематика, извън основните си задачи ли? После е въпрос към комисията. Разширяването на мандата на Европейската прокуратура и съответните необходими средства – би следвало да върви в посока разследване на престъпления за, срещу околната среда. Много често те са свързани с организираната престъпност. Предвижда ли се това? Сега към а, госпожи а, Кабри от Евроюст. При вас става дума за взаимно признаване, което се базира на взаимно доверие и върховенство на закона, а и не злоупотреба с подобни инструменти. Има ли е, достатъчно е, процедури, има ли съдебна практика, е, която да затруднява дейност, това взаимно признаване. И ако мога да задам още един въпрос за Европол, за криптовалутите, може ли да ни е, опишете така доколко е, релевантни са те, какво е отношението им към традиционните форми на пране на пари? Организираната престъпност използва ли криптовалути в по-голяма мяра, отколкото преди или в по-малка? И накрая от всички вас чухме, че е необходимо да има повече сътрудничество между съдебните и полицейските органи и взаимно признаване това не означава ли, че е, следва да има и някакво е, изравняване, но, нормализиране на процедурните норми, и е, нещо в смисъл, примерно, на Европейски процесуален кодекс? Много благодаря, господин председател, благодаря на нашите оратори. Това, което чух, всъщност ме обещава в нещо, което винаги съм смятал – нараства разрива между това, което казваме и това, което правим. Риториката, думите, знаем добре. Трябва да се борим срещу организираната престъпност, трябва по-добро сътрудничество, трябва да се борим срещу престъпността и в интернет. Но виждаме, че става дума за една все по-голяма фрагментираност в Европейския съюз. Виждаме, че трансграничното сътрудничество се поставя под съмнение и виждаме, че взаимното доверие също така се поставя под съмнение. В тази парламентарна комисия имаме много амбициозни цели в сферата на регламентацията на цифровата среда. Обаче, наистина трябва да бъдем много по-ефективни. Мисля, че трябва да може да преодолем този разрив между думите и делата, между диагнозата и предлаганото лечение. Този разрив подлага под съмнение нашата собствена функция на законодатели. Като политици, като законодатели трябва да приведем нашите действия в съответствие с нашите думи. И това въжи за сътрудничеството и дейностите на всички институции на Европейския съюз. Господин Роберти. Благодаря, господин председател. Благодаря, че организирахте това изключително важно изслушване. Оставам с впечатлението от изслушаното до тук, че една обща стратегия срещу организираната престъпност, като тероризъм, мафиотски деяния и срещу корупцията, все още не е факт на ниво европейски институции, но че има голяма нужда от такава стратегия. И искаме да има такава стратегия, защото борбата срещу организираната престъпност все още не е сред приоритетите на европейските институции. Ако беше приоритет на тази борба за европейските институции, то днес госпожа Кьовеши, която най-сърдечно поздравявам с избирането й, и Европол нямаше да се оплакват от липсата на достатъчно финансиране и на достатъчна обезпеченост с човешки ресурси. Представителят на Европол ни благодари за бюджета за 2020 година, на Евроюст, извинете. Поне това сме постигнали, което е удовлетворяващи, Но продължава да има проблем с липсата на ресурси, което се дължи на това, че борбата срещу организираната престъпност и корупцията не са сред приоритетите ни. Ако бяха сред приоритетите ни, то нямаше да допускаме намаляване на финансирането. Няколко думи за корупцията. Господин председател, трябва до някъде да се разгранича от това, което казахте в уводното си изложение. Вече от години Европейският съюз и институциите не правят нищо по въпроса за корупцията. От 2011 година Европейската комисия не излиза с предложения пред съвета за корупцията. От 2016 година насам пък комисията не е изли... парламентът не е излизал с резолюция. През 2016 година в резолюцията си за борбата срещу корупцията парламентът изиска изрично от Европейската комисия да се присъедини към групата Греко. През 2019 година комисията взе отношение по този въпрос, но само под формата на обикновен коментар. Явно борбата срещу корупцията не се смята за област, която да е достойна за по-усъвременени действия срещу организираната престъпност. По въпроса за изпирането на пари – Напълно съм съгласен с професор Савона. Организираната престъпност се възползва от асиметриите в определени структури извършва дейността си по изпиране на пари там, където по-малко активно се провеждат разследвания, където се обръща по-малко внимание на проблема. Европейската комисия през 2019 година сигнализира 10 случая на европейски банки, които не спазват изискванията по директивата за борба срещу изпирането на пари. В тези банки има много голям риск от изпиране на пари. Има риск също така от изпиране на пари и в редица други сектори. Особено голям риск проистича от това явление за законната економика. Т.е. може да се стигне до липса на равновесие на пазарите в демократични държави членки. Госпожа Киничи също така каза, че все още няма усъвременено определение на организираната престъпност. Единственото определение е от рамковото решение от 2008 година. А организираната престъпност междувременно се наблюдава вече в интернет пространството. В реално време може да се извършват вече прихващания едновременно с това в трансграничен мащаб, да се разкриват деяния по изпиране на пари. Радвам се, че организираме днешното изслушване. Да се надяваме, че няма да приключим до тук. Нека да продължим да настояваме за приемането на европейско законодателство, което да е съизмеримо с предизвикателството, пред което сме изправени. Господин Франц. Благодаря. Госпожо Ковези, Европейския съюз има ангажимент за борба с бедността и социалното изключване. Както сте наясно, най-голямото мълцинство в Европейския съюз е това на Рома. И тези хора в моята страна живеят абсолютно под нивото на бедността. Корупцията обаче засегна и многото проекти е, за е, тези хора, особено на местно ниво. Вие сте от Румъния и мога да коментирам е, пред вас злоупотребата с европейски средства за приобщаване. Какво възнамерявате да направите по-добре за прозрачното изпълнение – и по-добро разходване на европейските средства. Предвиждате ли да има мониторинг за наблюдение на борбата с измамите срещу бюджета? Това ли е всичко? Благодаря. Господин Келаро. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu vom face noi regulile, noi cei care suntem astăzi aici vor... Благодаря. Ние сме тук, за да а, правим правила и ако не го правим, ще го правим. Това ще, с това ще се заемат престъпниците. Когато се крадат пари, те всъщност се крадат от мерките за образование, за здравеопазване, за неща, които са важни за всеки европеец. Три неща трябва да направим. Директива европейска, където ясно да се разпишат правилата. Второ, наказателен кодекс на европейско ниво и сътрудничество между Европол и Евроюст, за да се прилагат тези е, принципи. Познавам госпожа е, Къвеши, Тя успя да се пребори с е, много проблеми в моята страна и мога да й гарантирам, че ще има моята подкрепа в Комисията по граждански свободи. Имам следния въпрос. Е, крадат се европейски средства, знаем това, но кога ще се преборим и с е, трафика с е, хора, с проблемите свързани с наркотици? Всичко това са проблеми, които трябва да се решават на европейско ниво. Заповядайте. Госпожа Ферара, благодаря господин председател, благодаря на всички изказали се. Много съм удовлетворена от днешното изслушване. Съгласна съм с вече казаното от колегите преди мен. От 2016 година насам не се постига напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност на европейско ниво. Очаквахме по-активни последващи действия след многобройните препоръки, с които излязохме в законодателната си резолюция от 2016 година. Бях докладчик по този текст по време на миналия мандат. Първоначално смятах, че просто няма достатъчна осведоменост за сериозността на явлението организирана престъпност, както и на явлението мафия. Смятах, че няма достатъчна осведоменост за това, че явлението е в общо европейски мащаб, не се ограничава само с отделни региони или държави. С течение на времето преразгледах това свое виждане, като че ли сега смятам, че липсата на осъзнатост, на осведоменост е съзнателен избор от страна на някои държави членки. Съзнателен избор от тяхна страна да не се борят срещу организираната престъпност. И вероятно този съзнателен избор следва определена логика. В услуга е на определени интереси. Защо? Защото опитът показва обратното. Обратното показват и проучванията на Европейския парламент за цената, която ще платим, ако не се приеме общо европейско законодателство за борба срещу корупцията и организираната престъпност. Немислимо е в такъв случай Европейската комисия да продължава да отлага представенето на законодателно предложение за борба срещу корупцията, срещу мафията и срещу организираната престъпност. Недопустимо е, че все още някои държави членки твърдят, че става дума за тясно национални въпроси. Как можем да се преборим с това? Преди три години бе прият последният текст на Европейския парламент по този въпрос – как може сега, след три години, Европейският парламент да започне да играе решаваща роля в борбата срещу корупцията и организираната престъпност в целия Европейски съюз? Виждам, че поискахте думата. Но първо, сеньора Рего. Благодаря ви. Искам да благодаря за изложенията на нашите оратори бих искала да се спра конкретно на въпроса на политическата корупция. В Испания има сериозен проблем с това. Това е почти структурен проблем. Правителството на Народната партия трябваше да слезе от, да се откаже от властта в резултата на вод на недоверие, предизвикан точно от корупционни скандали. И с това е свързан и въпросът с използването на европейските средства. Разбираме, че няма реално действащи механизми за контрол. И виждаме, че е необходимо да се потърси една хармонизирана уредба и действени резултати, за да се решат тези проблеми. Бих искал да ви помоля, ако може да ми отговорите дали комисията смята да предприеме действия за възстановяване на неправомерно изразходваните средства, вместо да глобява нашите държави, да глобява онези, които де-факто са жертва на тази корупционна практика. Госпожо Строгаро, мисля си, че вие сте последна преди да дам думата на нашите гости, нашите оратори. И така имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Първо поздравление към господа Кьовиши, нашия гост днес в Европейския парламент. Поздравявам я с избора за европейски прокурор. Обедена съм, че тя прекрасно ще се справи със своите задачи. Искам да я уверя, че може да разчита на пълното ни сътрудничество – и въпроси, свързани с практиката към госпожа Кьовише и другите ни уважаеми гости за прането на пари и борбата с него. Съвсем честно казано, това, което се прави, включително и петата директива срещу борбата на пари, по-скоро са провал. Виждаме, че Държавите членки транспонират тази директива по твърде разнороден начин и с тази пета директива имаме 8 или 9 държави членки, които изцяло са транспонирали тази директива, а крайният срок е януари 2020 година, т.е. виждаме, че нещата не работят. Т.е. какво трябва да направим? Може би трябва да се приемат регламенти или други методи, за да може да се гарантира изпълнението на принципите на директивата на практика. Също така, дали Европейската прокуратура ще се занимава с, разходването на европейските средства, защото не можем да продължим да разходваме европейските средства без да има надзор от страна на прокуратурата. И третият по-общ въпрос, както казаха и други колеги, след като изцяло пълноценно заработи Европейската прокуратура, имаме първите добри резултати, не трябва ли да помислим и да разширим мандата на прокуратурата, така че тя да, се, тя да води борба срещу организираната престъпност във всичките измерения. И вече последният ни оратор, госпожа Инсе. Благодаря. Аз искам да задам един въпрос, който може би вече бе зададен, но под друг ъгъл. Всички сме на едно мнение, че едно от най-големите предизвикателства е борбата с организираната престъпност, с тероризма. Но същевременно чуваме от национални разузнавателни служби и служби за сигурност че е, не е най-удачният вариант е, компетенциите е, за борба с тероризма да се изведат в ресора на Европейската прокуратура, защото това може да се окаже своего рода пречка за борба с тероризма. Знам, че в Швеция разузнавателните служби са изказали подобни опасения, че подобен опит би бил контрапродуктивен – вие считате ли, че това е така? Ако е така, защо? Ако не, защо? Сега, имаме още половин час преди да приключим с тази част от нашата дискусия и да преминем към втората ни част, която също ще бъде много интересна – е, изключително интересна е темата. Чухме това от депутатите, е, членове на Парламентарната комисия за граждански свободи. Темата за географските измерения на борбата с корупцията – Знам, че много от нас тук са лично ангажирани и то през целия си живот са били лично ангажирани е, с това. Затова и очакваме в настоящия ни мандат Европейския парламент да може да се справи е, удачно с предизвикателствата, които ни очакват, за да можем да довършим всичко, което се очакваше да бъде свършено с законодателството, което Европейския, Европейския парламент приемаше през годините с директивата за пране на пари, за конфискуване на активи, за сътрудничество в наказателното право и така на създаването на Европейска прокуратура прокуратура, назначаването на главен е, европейски е, прокурор. Сега е, давам дума на нашите гости по 5 минути на всеки, за да обобщите отговорите си на всички въпроси. Очевидно няма да можете да изложите всичко, което искате в големи подробности. Обобщете отговорите си и предлагам да отговаряте по същия ред, по който се изказахте. Така че първо давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Ониди. Заповядайте. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. Може би най-пълният начин да се намери отговор на тези много уместни коментари – ще бъде да се предложат качествени инициативи в тази сфера. Мисля, че вие дадохте много убедителни доводи в полза на една цялостна стратегия. Мисля, че отново трябва да насочим вниманието си към организираната престъпността. Виждаме, е, че много се работи по този въпрос, много професионалисти работят по това. И разбира се, без да отслабваме нашето внимание, нашата борба срещу тероризма, трябва също така да помислим как бързо да реагираме, да усъвременим и уредбата, инструментите, които използваме за борба с организираната престъпност. Разбира се, не мога да се ангажирам с това дали ще има директива или друг акт, но със сигурност ще има елемент от законодателната уредба, който ще определи подход, подобен на този, който вече имаме към борбата с тероризма, разбира се, като се опираме върху опита на общността професионалисти в областта на правоприлагането, за да знаем какво точно трябва да бъде криминализирано в допълнение към вече криминализираните дейности. Също така е необходимо е да се засилят възможностите и способностите, както инструментите за възстановяване на незаконно придобитите средства. Разбира се, трябва да прилагаме принципа на предпазливия подход. Трябва да иземваме средствата като временна предпазна обезпечителна мярка докато не приключи наказателното производство. Освен това, и тук беше поставен този въпрос, трябва да признаем, че многото промени, цифровизацията, технологичните промени изискват от нас да предоставим на служителите на правоприлагащите органи съдебната система нови методи, достъп до новите технологии. И тук искам да ви благодаря за вашата работа по подпомагането ни при приемането на законодателството за електронните доказателства, така че да можем да бъдем полезни на онези, които събират тази информация, тези доказателства. Също така трябва да разгледаме методите, които използват престъпниците, за да се крият за тези нови технологии. Тук се говореше за криптирането. Европейските агенции са много важни. Надлежно си отбелязах казаното за това, че е необходимо че е необходимо да бъдат обединявани и споделени нашите усилия и агенциите са много добър инструмент, защото националните компетентни органи нямат този капацитет, който имат агенции. Така че обединяването и споделянето на усилията и ресурсите ще ни позволи да предложим по-добри отговори на проблемите, с които се сблъскваме. Европейската прокуратура, вече говорихме за възможностите на тази изключително важна служба да се занимава с особено сериозните дела. Госпожа Кьовиши правилно посочи, че организираната престъпност и корупцията са тясно свързани, така че виждаме, че тук имаме е един важен инструмент в лицето на Европейската прокуратура при борбата с организираната престъпност и накрая по корупцията. Нека да не подценяваме това, което вече е направено и това, което вече се прави в Европейския съюз. Нека сериозно да се отнасяме към изпълнението на това, за което е призовава и парламента. Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности – и цялостната уредба, разбира се, има какво да се желая още и в най-скоро време комисията ще излезе съобщение за слабостите и силните страни на директивата за борба срещу прането на пари. И както вече споменах, много сериозно се отнасяме към вашия призив да разгледаме сериозно какво се прави на национално ниво от гледна точка на борбата с корупцията и да обвържем това с всеобхватна стратегия за борба с корупция. Това ще бъде един много важен инструмент. Така че много ви благодаря за вашите идеи и за вашата подкрепа. Благодаря ви. Сега е господин Ебнер от името на Европол. Положете максимални усилия да обобщите вашите идеи. Нека да отговоря на въпросите, свързани с криптовалута. Е, this is a, a typical example. Искам uh, също да се позова и на изказването на господин Ониди. Киберпрестъпленията са такива, че има спешна нужда да има не само национални подходи за борбата с тях, а също така и такива на европейско ниво и на международно ниво, да се обединява и техниката и базите данни, да се използва и капацитета на Еолиса. Е, голяма част от това, което казвам, се намира и по интернет. Проблемът е, че трудно се идентифицира къде. Събирането на доказателства сериозно предизвикателство, определено. Коментирахте, че трябва тук по-тясно сътрудничество за електронните доказателства. Тук се поставя и въпроса за сътрудничеството на провайдерите, доставчиците на интернет услуги, когато става дума за IP адреси. Дори и големите страни членки имат проблеми с декриптирането, когато иземват криптирани електронни устройства. Просто трябва да има нови инструменти, е, съответния хардвер и софтуер. Европол работи в е, Италия по разработването на нов инструмент за декриптиране, е, като използва и техническите възможности на Европейския институт за научни изследвания. Също Необходимо е да сменим и профила на разследващите, тези, които се занимават с киберпрестъпления. Те трябва да бъдат експерти по информационни и комуникационни технологии, но и възможността и способностите да извършват разследвания. Коментира се възможността да се създаде Европейски е, център за борба с, крипто, е, с е, киберпрестъпленията. Това е една възможност. По отношение на криптовалутите, съвсем скоро се проведе една голяма конференция с 350 експерти от Европа с цел да се оцени картината. Едно от нещата, които е абсолютно ясно, е, че по интернета и в е, тъмната мрежа криптовалутата изля... Е, играе сериозна роля, която трябва да бъде оценена. А... Също така, преди няколко месеца направихме едно общо разследване с Обединеното кралство, Нидерландия, Европол и Евроюст за кражба на криптовалута, защото хора извършват и този тип престъпления. 4000 сега са жертвите на тези престъпления, където хакери всъщност успяват да проникнат в местата, където се складира такава валута и съответно да се възползват. Друга сериозна задача в борбата с организираната престъпност е следната. В Германия се проведе една конференция за пропагандата, речта на омразата и екстремизма. И един от проблемите, който бе очертан на тази е, конференция е, е, че от една страна интернет е, не може да бъде обект на полицейски надзор, но когато се налага да се борим с престъпността, тази борба се развива не само по интернет, но и на улицата. И тази дейност трябва да се развива. Господин Мейер Кабри, ваш е, ред е. Помогнете ни с времето, ако обичате. Много благодаря. Една по-дребна бележка. Бях потресен от това, че чувствах, тук, че не се взима на сериозно корупцията, организираната престъпност. Съдебната практика говори за противоположното. Имахме миналата година около 2000 дела, свързани с организираната престъпност, много сериозни проблеми, така че от гледна точка на правосъдието тази мисъл не се потвърждава. Искам да говоря за предизвикателствата, свързани с взаимното доверие и взаимното признаване. Разбира се, това е в основата на такива инструменти, като Европейската заповед за арест, Европейската заповед за разследване, но това доверие никога не е сляпо. Винаги има отчитане на основните права при прилагането на всички тези инструменти. И съдът винаги използва хартата за основните права, за да гарантира това, че се спазват основните права. И разбира се, това осложнява работата на съда, но това не е нещо автоматично. Има начини за комуникация между съдебните органи, да се решат проблемите, ако има такива, например, във връзка с условията за лишаване от свобода и други подобни. Така че работата ни в момента е по-осложнена, има нови аспекти в нея, но съдът винаги отчита основните права във всички дела, с които се занимава. Така че става дума и за зачитането на човешките права, и за това те да се отчитат при всяко едно дело, при всяко едно производство. Ако има съмнение или отказ при изпълнение на Европейската заповед на арест, това може да се основа върху това, че може би не се смята, че условията за лишаване от свобода в държавата издала тази заповед не са подходящи. Що се отнася до вашия въпрос за правата на обвиняемото лице при производството и дали трябва да хармонизираме наказателно-процесуалните кодекси, лично аз смятам, че тези въпроси са много важни в Европейския съюз, що се отнася до борбата срещу престъпността възоснова на принципите на правовата държава. Но ако искате да има една пълна система, един пълен европейски наказателно-процесуален кодекс, това е огромна по мащабите си дейност. Аз съм до някъде жертва на това, защото съм участвал в преговорите по Европейския кодекс за продажбите, който се провали с гръм и трясък след дълги години преговори. За мен въпросът е дали това е нещо, което представлява чисто теоретичен интерес или дали това е нещо, което е абсолютно необходимо. Или може би това, от което имаме нужда, е един механизъм за координиране, нещо, което е напълно възможно, защото процесуалните норми много често са повлияни от историята, традицията, менталитета в дадена държава, опита и от миналото. Хармонизирането на всичко това и то пълната хармонизация, според мен, е една твърде мащабна и дългосрочна задача и мисля, че едва ли това ще бъде особено полезно в средносрочен или краткосрочен план. Но по-доброто сътрудничество, в определени въпроси, ще бъде много по-полезно поне на този етап. Благодаря ви. И сега вие, госпожо Ковеши, вие може да отговорите на изказванията, добрите пожелания и изразената загриженост, изразените очаквания – Виждате, че вашата институция предизвиква сериозни емоции. Благодаря ви, господин председател. Имаше въпроса с разширяването на компетентността на Европейската прокуратура. Дали не би могла в бъдеще да разследва прокуратурата терористична дейност, дейност на организираните престъпни групи и други. Много е сложно да се отговорим този въпрос, защото прокуратурата все още не е започнала да работи, така че твърде рано да се дава много ясен или много обективен отговор, но за да бъда по-конкретна. Очаква се следващата година да започнем нашата дейност с 29 служители. Над половината от тях ще бъдат хора, които ще са заети с административно подпомагане, информационните технологии. Тоест, ние ще имаме само 14 души за оперативна дейност, за анализ на делата, които ще получаваме. Вече започнаха предварителните прогнози за съдебна практика – Стремя се да установя какъв брой дела можем да очакваме следващата година при прохождането на Европейската прокуратура. И предварителната ми оценка е, че ще получим над 1000 дела. Тоест, трябва да работим с над 1000 дела, като имаме общо 14 души, които реално ще се занимават с тях. Така че в момента е много трудно да говорим за разширяване на нашия мандат. Но този дебат не е свързан само до ресурсите, с които разполагаме. Тук говорим за орган, който да разследва престъпления и ще работим с 22 различни наказателни кодекса и 23 различни наказателно-процесуални кодекса. Т.е. нашето задължение ще бъде да обединим процесуалните действия и да действаме също така в съответствие с решението на съда. Имаше също така един друг аргумент, на който бих отговорила с да. В повечето дела виждаме взаимовръзка между тероризма и финансовите измами. Не винаги, но определено има такива ситуации, но ако трябва да разследваме и тероризма, трябва да имаме специализиран прокурор за тази цел. Също така трябва да имаме подпомагане от страна на полицейските служители. Много е трудно един прокурор да разследва случен тероризъм без да бъде подпомаган от полицейски служители. Така че мисля, че можем да оставим този дебат за сега отворен. Когато започнем нашата дейност, сигурно ще мога да ви дам много по-ясен и много по-обективен отговор, който ще се основава върху обективни аргументи. Имаше въпрос за взаимовръзката между измамата с европейските средства и други престъпления. Да, можем да разследваме такива случаи. Член 22 и други на регламента за Европейската прокуратура изрично се посочват правилата за разследване и на прането на пари, корупцията, организираната престъпност. И също така в правилника за дейността ни ще създадем, ще зададем обективни критерии възоснова на регламента за Европейската прокуратура. По въпроса за това как ще наблюдаваме това как се разходват европейските средства – много е трудно за момента да дам отговор, защото нашия дълг е да разследваме само престъпления. Така че задача на Европейската прокуратура не е да следи как се разходват средства. Нашата задача не е да предотвратяваме престъпления, а да извършваме разследвания и да възстановяваме нанесените щети. Но индиректно ние можем да предоставяме анализ, можем да предлагаме статистически данни, можем да предложим анализа на основните типологии Въз възоснова на този анализ може да стане възможно да се предприемат някои превентивни мерки. Имаше въпроси свързани с това как държавите членки прилагат директивата срещу прането на пари, това което и какво можем ние да направим. За съжаление, Европейската прокуратура не разполага с инструменти, за да принуди държавите членки да изпълняват тази директива. В момента водим обсъждания с държавите членки и се стремим да установим как се прилага от държавите членки директивата за защита на финансовите интереси на Съюза, тъй като изпълнението на тази директива също така е в нашия мандат по-скоро наблюдението за изпълнението им. Също така ставаше дума за връзката между европейските средства, тяхното разходване от една страна и Европейската прокуратура, но това не е в задълженият на Европейската прокуратура. Това е политически въпрос, а аз съм прокурор и не мога да отговоря на този въпрос. И сега, професор Савона, дали бихте отговорили? The important thing is to follow the dynamics and I think Много е важно, предвид колко бързо тече времето, да следваме динамиката в тази тематика. За да може да следим какво се променя. А ако направим сравнение днес и 4, преди 4 години, с програмите е, Хоризонт 2020, магазина. Е, много е важно да разясним, да предлагаме съответните е, смислени политики за борба с организираната престъпност. И трябва да бъдем е, реалисти като че ли сега сме повече такива, отколкото преди 4 години. Пет директиви има в тази област. Това е съвсем навременно. Нещата обаче се променят много бързо. Затова пожелавам успех на вашата парламентарна комисия, господин председател. Благодаря. Все още не сме приключили. Много интересно беше тази обмяна на мнения. Сега ни предстои втората част на нашето изслушване и нека да започнем с нея незабавно. Нашите гости ще представят реални казуси, с които да обогатят нашите представи по материята. Сега трябва да се съсредоточим върху темата необходимостта да се подобри трансграничното сътрудничество в борбата с организираната престъпност. Сега за наша чест е гост господин Иван Гешев. Доколкото разбирам, току-що назначен на длъжността генерален главен прокурор – и е, господин Федерико Кафиеро де Рао, е, национален е, прокурор е, за борба с мафията и тероризма. Също така. Мисис. Мисис Фрау Улрике Паул. Е, госпожа Фрау Урике Паул, заместник-председател на Европейската федерация на адвокатите и господин Андрей Чуркано, активист, представител на гражданското общество, който също ще представи своя казус. Сега им даваме думата и ги приканвам да се възползват максимално от отпуснатите им 10 минути. Моля, не превишавайте времето си, за да има и втори тур на дискусии. Да чуем сега господин е, Гешев, генерален прокурор на България. Заповядайте. Уважаеми господин председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаема госпожо главен прокурор на Европейския съюз, уважаеми колеги и гости, Позволете ми най-напред да благодаря за поканата да участвам в днешното изслушване на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Не мога да скрия пред Вас, че приемам тази покана и като оценка за положените усилия и постигнатите в България устойчиви резултати при изпълнение на шесте показателя на механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията и пълното изпълнение на 17 ключови препоръки формулирани от Европейската комисия през 2017 година, намерили обективен израз и в последния доклад на комисията от месец октомври 2019 година, Създаването на обща стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност е от особена важност и с актуално звучене на фона на бързите темпове на глобализация, миграционните процеси и развитието на международните търговски взаимоотношения, както и на предизвикателствата, пред които е изправена Европейската прокуратура. Напредъкът на Европейския съюз, постигането на общата цел за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали има своето отражение в наказателно-правен аспект. Освояването чрез тези, улесняването чрез тези процеси на транснационалната престъпност, която контролира наркотрафика, контрабандата на стоки, трафика на хора и оръжия, прането на пари, поставя пред сериозно изпитание не само службите за сигурност и полицията, но и правоприлагащите органи преодоляване на пречките пред практическото сътрудничество между държавите членки и повишаването на ефикасността в противодействието на престъпленията с транснационален характер е възможно само чрез ускоряване и разширяване на обмена на споделената информация, взаимно признаване на резултатите от процесуалните действия, извършени в рамките на предпредните разследвания и използване на събраните доказателства. Приемането на общи решения в областта на наказателното законодателство е гаранция за правна сигурност и равенство на гражданите пред закона. То трябва да бъде насочено към съгласувано функциониране на наказателно-правните системи, така че да не позволи извършители на престъпления да се възползват от свободното движение в рамките на Съюза, за да избегнат адекватни санкции и както и да се гарантира еднаква защита на жертвите от извършените престъпления. Република България, е една от седемте държави членки на Европейския съюз, инициира и приемане на директивата на Европейския парламент и на съвета относно Европейската заповед за разследване по дела от наказателен характер. Новият подход е основан на принципа на взаимно признаване при зачитане на традиционната система за международно правна помощ и обхваща всички видове доказателства. Регламентирани са срокове за изпълнение, ограничени са основанията за отлагане и отказ от признаване, което значително улеснява разследването на престъпленията с международен елемент. Изключително активно от ръководството на прокуратурата на Република България бе подкрепен и предложеният от Европейската комисия пакет от законодателни мерки, включващ регламента за създаване на Европейска прокуратура и регламента за създаване на Европейска агенция за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроюст. Ефективен инструмент за сътрудничество в трансграничните казуси са координираните от представителите на Евроюст съвместни екипи за разследване. Доклада на Евроюст за 2017 година като положителна практика за координиращи съвместни екипи за разследване на организирани престъпни групи, свързани с а, трафика на хора и спирането на пари, са посочени две международни операции Палма и Лея Дарм с участието на Холандия, Белгия и България. Успешното международно сътрудничество с Европол и активната координационна подкрепа на представителите на Евроюз са в основата на повече от 10 съвместни международни операции, проведени под ръководство на прокурори от Българската специализирана прокуратура през настоящата 2019 година с компетентните органи от Швейцария, Кралство Норвегия, Република Франция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, между които държа да посоча е първата операция в Европейския съюз под названието Браун срещу нерегламентирани парични преводи в особено големи размери по така наречения метод Хавала, целящ финансирането на тероризъм. Изключително добър резултат е постигнат и при най-мащабната операция на полицейски съдебни служители за 2017 година под названието Халифакс, насочена към неутрализирането на международна мрежа за трафик на хора. Той стана възможен като следствие от работа на съвместен екип на разследване между България, Белгия, Великобритания, Франция и Холандия, чиято работа бе подкрепена от Евроюст и Европол, както и от германските полицейски и съдебни служби. Споделянето на професионален опит и добри практики, обсъждането на законодателни инициативи и оценката на въздействието на вече приети законодателни решения в областта на трансграничното сътрудничество – в рамките на консултативния форум на главните прокурори на Европейския съюз е възможност, която успешно се използва и от българската прокуратура за повишаване на ефикасността на при координацията и съвместното сътрудничество с компетентните органи не само на държавите членки от Европейския съюз, участващи при разследвания на тежката организирана престъпност и корупцията. Най-ефективен след използваните инструменти за съдебно сътрудничество, за улесняване на разследването и наказателните производства при събирането и предаването на доказателства, според мен е директният контакт между правоприлагащите, правоохранителните и правораздавателните органи, както така вътре, така и извън Европейския съюз, Подобряваш ефикасността, ефективността на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпността. Затова и Прокуратурата на Република България е страна по двустранни меморандуми и споразумения за сътрудничество и с прокуратури от страни извън Европейския съюз, като Турция, Сърбия, Северна Македония, Черна гора и други. Това е практика, която ние от Прокуратурата на Република България смятаме за ефективна и ефикасна и смятаме да доразвиваме в следващите години. Възможностите за трансгранично сътрудничество при обмена на информация, съхранявана в централизираните регистри на банкови институции, ще, разширят значително пред... ще се разширят значително с предвидените в директивата на Европейския парламент и на съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателно преследване на определени престъпления и ще позволят на временното идентифициране, проследяване и обезпечаване, замразяване на свързани с престъпна дейност активи с оглед последващото им конфискуване. Като благодаря още веднъж за предоставената ми възможност да изложа пред вас позицията на Прокуратурата на Република България за необходимостта от разширяване инструментите за трансгранично сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и корупцията чрез приемане на обща стратегия, която да обени всички мерки за превенция и контрол на европейско равнище, изразявам надежда, че дискусиите в професионалната общност и извън нея при уеднаквяване на правилата ще имат съществена добавена стойност към националните позиции. Благодаря ви за вниманието. So Благодаря ви. Даваме думата на господин Кафиро Дераха. Questo? Sì. La vedo attraverso persone che si sono... Sì, sì. И така, много ви благодаря. Виждам тук всички тези камери. А, да, моля да ме извините, казва председателя. Не можем да се видим, но може би да, да изчакаме малко. Сега вече можем да се виждаме. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на парламентарната комисия Либе за организирането на тази изява. Позволете ми първо да посоча факта, че организираната престъпност – особено в този вид, с който се бори италианското правосъдие, е основно престъпност организирана във вид на мафия. Това са Коза Ностра, Антрангета. Това са организации, престъпни групировки, които започнаха своята дейност в Южна Италия, но след това те обхванаха Италия, простряха своите пипала и в други части на Европа. Италианската мафия – не се ограничава с определени страни, не, определени страни, извинете, не я спират никакви граници. Тя оперира в цял свят. Тя се занимава с трафик на наркотици, но основната престъпна дейност е насочена към това да решили своята мрежа да обхване пристанищата на Амстердам, Роттердам, също така бреговете на Италия, на Испания. Също така тази мафия присъства на бреговете на Албания и другата, например в Канада. Има поне пет представителства, както ги наричаме ние. Има също така клонове в САЩ. Също така, италианската мафия присъствие в Централна и Южна Америка. Това е една огромна и много богата организация, която всяка година борави с 30 милиарда евро това е една организация, която не се занимава само с престъпна дейност, но и с економическа дейност. Създават се фирми, различни акционерни дружества, например. Също така, много от тези дружества са кредитни институции, много от тях оперират в сферата на легалната економика. Също така създават се различни предприятия, които са много добре известни. Тоест, това са незаконни пари, които обаче се вливат в легалната економика, както и в политиката. Много често се наемат високо квалифицирани специалисти, инженери, специалисти в областта на селското стопанство. Наистина мафията работи с експерти. Така че ние виждаме тази силна мафия, тези силни организации от типа на, на, на дрангета. И е важно да се отбележи, че това, което трябва да направим, е да използваме инструментите, които прилагаме в Италия. Тази организация може да реинвестира огромни суми и когато тези организации оперират в Европа, те могат да се занимават с много законни дейности. Например, откриват барове, ресторанти, които са посещавани от много хора и всъщност това е прикритие за незаконната им дейност. Освен това, много често тези организации прибягват към насилие. Те не се спират пред нищо, за да накарат хората да направят това, което мафията иска от тях в Калабрия. Хората знаят за какво става дума. Така че това са методите, които използва мафията в чужбина. И особено Дрангета в момента, която е най-силната престъпна организация в Европа. Мисля, че за това тази комисия трябва да вземе решение. Дали е необходимо дали трябва да се допуска а, подобна дейност, заплахи и също така дали трябва да се допуска да цари умертата, клетвата на мълчанието. Защото все повече се шири явлението тиха или мълчалива мафия. Мафията може да заплашва хората, като използва само няколко думи. Така че, ако подобна дейност се категоризира като престъпление, това ще бъде добро начало за борба с такива организации, които не използват пряко насилие, а те използват заплахи, много често непреки заплахи. Ако тези дейности се разглеждат като престъпление по силата на закона, ако тези дейности се разглеждат като съучастие в престъпление, то тогава това ще помогне на хората, които се борят срещу мафията, като например бащата на госпожа Кениче, като господин Фалконе, като много други, които за съжаление вече не са сред нас. Те искаха да се криминализира подобна дейност. Те смятаха, че това е единствения начин за борба с мафията. Освен това, ние виждаме тесни връзки между политиката и мафията. Защото мафията използва заплахи, за да убеди хората и след това мафията също така влияе върху това как хората ще гласуват. Имало е операции, проведени блестящо в Германия, Белгия, Нидерландия, за да бъде проведена успешно борба с мафията, защото мафията много често фалшифицира финансови документи, незаконно не има работници и участва в много други незаконни дейности. Много хора бяха арестувани, но все още не осъзнаваме какъв е капацитета на мафията да се внедрява, да се обвързва с институциите, с политиците. Не знаем точно, и можем да измерим какво е влиянието на мафията. Мафията е много потайна в това, което прави. Вие не знаете кои са тези хора, не знаете какво правят те. И само задълбоченото разследване ще ни позволи да установим кои са тези хора. Ние имаме разследващи екипи, които работят практически във всички европейски държави, за да се борят срещу това явление. Мисля си, че говорих 7 минути 49 секунди, затова ще премина към един друг въпрос в моето изложение – Става дума за новите технологии. Глобализацията, зараждането на нови системи на разплащането, биткоина и други видове виртуални валути. Мисля, че тук Европа трябва да действа, защото да, да, наистина имаме петата европейска директива, която се бори срещу прането на пари и визира блокчейн технологиите и криптовалутите, но все още нямаме възможност да проследим кои точно са източниците на тези потоци пари. Да, ние можем да установим какви са сумите, кои са клиентите, крайните клиенти на транзакциите с използване на блокчейн технология. Ние трябва да знаем кой е происхода банковата система, финансовата система, професионалната общност. Много често ни сигнализират за съмнителни сделки. Но тук при блокчейн технологиите не можем да извършваме проверки. Националните компетентни органи вече работят по това – Целта е да се установи как точно да проследяваме тези потоци, как точно може да се сигнализира за подозрителни транзакции, защото точно те ни показват къде се извършват корупционни практики, къде се извършва пране на пери. И разбира се, необходими са финансови проверки от сорта, на тези, които провеждат, например, служителите в банките или у нези, които разследват финансовата престъпност. И ако нашите полицейски звена, занимаващи с финанси, получат такива сигнали, те ще могат да ги разследват. Ние получаваме сигнали за подозрителни транзакции, около хиляда такива сигнала всяка година – и нашите служители трябва да анализират огромни масиви данни и информация. И виждаме, че има резултати. 572 са делата, които са заведени във връзка с дейности на мафията в финансовата сфера. 11 000 са общо съдебните дела, свързани с корупция и или пране на пари. И още има един аспект. Звената за финансово разузнаване. Те са формирани, но работят в различен формат. Искам да подчертая това. Ако тези звена са само нещо, което се занимава с банковата система, това означава, че банките контролират сами себе си. Но ако имаме такива звена, в които имаме хора, които представляват и полицейските органи, съдебната система, по този начин имаме много дисциплинарни екипи и съответно такива екипи могат по-добре да проверяват какво се случва. Трябва по-внимателно да се обмислят тези аспекти. Има нужда от повече хармонизация. Също така е необходимо да се разглеждат тези звена за финансово разузнаване, за финансова информация, защото те обменят информация и чрез този обмен на информация вие може да се борите срещу финансовата престъпност. И всичко това се основава върху информация, която се получава от полицейските и съдебни органи, които са част от цялата система. Искам да говоря също за достъпа до цифровите данни. И това е един решаващ, също така решаващ аспект. Имаме вече технологии от пето поколение и изкуствен интелект. Мисля, че е жизненно важно Европейския съюз да обърне внимание и то много сериозно на тези технологии, защото те предоставят благоприятни възможности и на организираната престъпност. Защото има нови методи на плащане и те трябва да бъдат контролирани много, много близо. Вече приключвам. Искам да помоля Европейската комисия да започне да действа, защото трябва да има достъп до цифровите данни – за всички европейски съдебни органи. Независимо от това, дали има наказателни производства за финансова престъпност, пране на пари или организирана престъпност. Вече има проект на законодателен акт, но трябва да продължи дейността така, че всеки професионалист да има достъп до тези данни. Защото ако един съдебен орган има достъп до такива данни, но други нямат, това противоречи на идеята за единно пространство на правосъдие. Защото ако искаме да съществува това единно пространство за правосъдие, всички съдебни органи трябва да имат достъп до тези данни. Много е важно да се работи в тясно сътрудничество, например, с албанската съдебна система, съдебните органи, защото там се предприемат огромни крачки напред. Трябва да работим и с страни от Африка, най-вече Нигерия. В момента Италия започна да работи много тясно сътрудничество с нигерийската съдебна система. Обменяме информация със съдебните органи и то в реално време. Това означава, че наистина получаваме незабавно информация за някои особено тежки случаи. Така че е много важно да работим в тясно сътрудничество с съдебните органи в други страни, особено тези, от които идват повечето престъпници. Моля да ме извините, че не спазих времето си. Темпо да 5 минути, Да, наистина, вие превишихте вашето време с 5 минути, но така или иначе благодарим ви за емоцията, за страстта, с която говорихте. И наистина беше много интересно да изслушаме вашия разказ за опита на вас лично като прокурор и за дейността, която се извършва в борбата срещу Коза Ностра, Дрангета и други организации от мафиозен тип. Разбира се, ние сме срещу всички организации от мафиозен тип, но нека да не забравим, че Камора не е чисто италианска престъпна организация. Тя изнася мафиотски престъпления в цяла Европа за това борбата срещу нея е дело на всички европейци, не само на Италия. И сега нека да преминем към следващия ни оратора, госпожа Улрике Пао, която е заместник председател на Германското федерално обединение на адвокати. Благодаря ви, благодаря ви за възможността да анализирам тези теми и от гледна точка на адвокатската колегия. Ще се опитам да съм също толкова изпълнена с ентусиазъм в изложението си, като преждеговоривши. Всички преждеговоривши констатираха, че престъпниците не се спират пред национални граници. Организираната престъпност образува мрежи в световен мащаб. Да вземем за пример изпирането на пари. Парите пътуват по целия свят и ако дестинацията им са държави, които са данъчни убежища, е много трудно да се проследят паричните потоци. Все повече извършители извършват деянията си и по интернет в държави, където до тях изобщо не може да се достигне. За да се решат всички тези проблеми, трябва да се засили сътрудничеството в борбата срещу престъпността. Трябва да се разработи една обща европейска стратегия, която да доведе до по-засилено сътрудничество между съответните действащи лица. Това е отрешаващо значение, ако искаме ефикасно да се борим срещу престъпността. Не е допустимо съвестни граждани, които спазват законите, да са в по-неизгодно положение в сравнение с престъпници, които използват многото вратички в данъчното законодателство и се възползват и от разликите между нормативните уредби за данъчното облагане между държавите членки. Ако се засили сътрудничеството между отделни държави, то правоохранителните органи ще разполагат с по-широки компетенции. В такъв случай ще трябва да се работи за ефикасното зачитане на основните права. Сътрудничеството между отделните държави членки се основава на принципа на взаимното признаване. А принципът на взаимното признаване предполага взаимно доверие. Взаимно доверие може да има единствено и само ако в отделните държави има едни и същи предпоставки. С това вече към днешна дата има голям проблем. През месец октомври Съдът на Европейския съюз постанови, че не може да се изпълни европейска заповед за арест, ако държавата, към която ще бъде екстрадирано лицето, има опасност да го третира по нехуманен или унизителен начин. И това е възможно, въпреки че в екстрадиращата държава срещу лицето не може да бъде предявено обвинение. Така, в крайен случай, един престъпник не може да бъде подведен под отговорност, тъй като в някои държави членки при изпълнението на наказанията не се гарантират достойни условия. И това трябва да се промени на ниво наказателно правораздаване. Освен това, има и много големи разлики между процесуалните стандарти на държавите членки. Единственият общ минимален стандарт е присъственото производство. Особено Голям е проблемът с липсата на обвързващи правила за спазването на принципа не бис ин идем. Възможно е един обвиняем да бъде подведен под отговорност за едно и също деяние в две държави. Нещо, което не е допустимо. Нерядко адвокатите по наказателни дела когато работят с настоящото европейско законодателство за взаимно признаване, се натъкват на проблеми, именно защото в производствата участва повече от една държава. Това може да постави обвиняемия в неизгодно положение. Така, например, лицето може да няма възможност за адекватна защита поради езикови бариери – ако някой е попаднал в пътно-транспортно происшествие в дадена държава членка, при което е загинал човек, то той може да бъде лишен от свобода и да трябва да чака много дълго време, докато му бъде предоставена информация, докато изобщо предявеното срещу него обвинение бъде преведено на разбираем за него език. Може да мине и много дълго време, докато той може да се свърже с адвокат. Когато се взе решението за учредяването на Европейската прокуратура, не бе взето решение за установяването на общо европейско процесуално право, така както е предвидено в член 86 алинея 3 от договора за функционирането на Европейския съюз. Все още има много големи разлики между държавите членки. Няма освен това и възможност за цялостна оценка на спазването на основните права. Разпоредбите за трансграничните разследвания също не са достатъчни. Липсата на общо европейско процесуално законодателство води до търсене на най-изгодната съдебна система в отделните държави. От гледна точка на адвокатите по наказателни дела има и още един много голям проблем. Не се смята за необходимо обвиняемият своевременно да бъде уведомен за това, къде ще бъде предявено срещу него обвинение. С оглед на ефикасното наказателно правораздаване, в това отношение спешно трябва да се предприеме нещо. Има също така опасност и да се вземе решение за някакви мерки, но това решение да бъде отхвърлено от дадени съдилища, поради което няма възможност за трансгранично сътрудничество. Тъй като престъпността е с трансграничен характер, има все още много неизяснени въпроси във връзка с равнопоставеността на страните, например. Най-вече, що се отнася до борбата срещу корупцията трябва да се гарантира независимостта на адвокатите, както и поверителността. Всеки един адвокат трябва да може да се ползва с доверието на своя клиент. В интерес на клиента си адвокатът не само има право, но и трябва да предприема определени действия. Поверителността на отношенията между адвоката и клиента трябва да се зачита, така както това е постановено от Европейския съд по правата на човека. Борбата срещу корупцията и трансграничната престъпност е изключително важна за държавите и гражданите им, но трябва да се зачитат и правата на обвиняемите в рамките на взаимното признаване не бива чрез приемането на европейско законодателство да се зациментират вече съществуващите разлики. Има нужда от хармонизация, но тъй като има много големи разлики между държавите членки, не бива хармонизацията да води до постоянно занижаване на стандартите. За пример трябва да служат при въвеждането на общи стандарти у нези държави, които са с особено високи стандарти. Трябва да се приложат в целия Европейски съюз разпоредбите на Хартата за основните права, както и решенията на Европейския съд по правата на човека. Само там, където правовата държава е силна, ще можем и наистина да се справим с престъпността. Благодаря ви, госпожо Паул, за изложението ви. Много важен принос към днешната дискусия. Последният ни гост, който ще се изкаже днес, представлява гражданското общество в Румъния. Господин Чуркано, имате думата. Благодаря за поканата. Благодаря, че ми давате и възможност като представител на гражданското общество да изразя безпокойството си как се отразява организираната престъпност върху обществото в Румъния. Аз също съм и разследван, журна, разследващ журналист. В Румъния се шири безпредседентна корупция и считам, че е мой дълг да разпространявам историите на хора, които директно са засегнати от корупцията. В вашата парламентарна комисия се разглеждат тези явления в по-широк мащаб. Аз затова искам сега да поставя едни конкретни казуси за трафик на хора и организирана престъпност, как се е подходило в тези случаи, какво не е било направено и какво е въздействието върху европе... Е, румънското общество. Mr. Giuciano, excuse me, those in the back Председателят прекъсва. Искам да помоля присъстващите в залата, които разговарят, ако обичат да напуснат, за да продължим. В много доклади се говори за проституция, за експлуатиране на деца, но никой не говори за явлението трафик на органи румънски граждани е, са и извършители, и жертви на този трафик в последните няколко е, години и той се осъществява и в Румъния, и извън нейните граници. Европейски, е, румънските прокурори обаче не разглеждат тази казуси с голям интерес и няма официални данни за тях. няма, с изключение на един казус, няма никакви казуси разследвани за трафик на органи. На международно ниво Румъния се счита, че е на нивото на Македония, на нивото на жертви на този трафик. Начина на работа и на привличане на жертвите е много очевиден и лесен. Обръщат се престъпниците към най-бедните слоеви от населението и предлагат предлагане, преодаване на органите зад граница. А пък много често след операцията лицата, които е, са били привлечени, е, са, е, ангаж... биват ангажирани в последващи действия те самите да привличат други няма противодействие от страна на румънските власти. Една част от тази дейност е не само трафик на бъбреци и други органи, но и е, трафик на е, сурогатни майки, т.е. инвитро оплождане, след което е, бебетата се продават незаконно. Много активна е била мрежата и то според жертвите е действала доста дълги години. Аз направих разследвания, но властите не продължиха с търсенето на източниците и на начина на действие на тази мрежа когато се започнат разследвания, изведнъж обвиненията отпадат. Е, това се случи и е, в един казус с е, трафик на органи, където беше обвинен един доста високостоящ служител. Ставаше дума за трафик на бъбреци от бедни румънци за богати чужденци. Един донор е продал бъбрека си на гражданин от Казахстан, не е получил заплащането си обаче и е, е разкрил как действа организираната група. Започва се разследване, но разузнавателните власти искат да се прекрати това разследване, защото в този момент Румъния е в преговори за присъединяване към Европейския съюз и се счита, че това ще навреди на имиджа Прекратено е разследването. След доста години е, аз се интересувах. Стана ясно, че жертвата дори не е, е потърсена от полицията. Няма и никакви обвинения. Всичко говори, че прокурорите и разследващите от полицията не са си свършили работата. Не може да си представите, че е, има уебсайт в е, Румъния, е, в който граждани могат да обявят интерес, че са готови да си продадат органи, могат да дадат телефони и така нататък. А става дума за страна от Европейския съюз. Никой не разследва този сайт legally transplanted from deceased patients. And when the demand is bigger, then the... А когато има съответното търсене, има съответно и предлагане. Хората, има и хора обаче, които умират, защото нямат достатъчно средства да си купят органите. Става дума за хиляди болни, които чакат органи за трансплантация за да си спасат живота. И тогава въпрос е какво е това? Корупция, липса на намеса или смес... нежелание за действие или смесица от всичко това? Още от 9 годишни започва сексуалната експлоатация на млади момичета – знаят се и местата, където действат е, престъпните групи, но действие няма. Брейл, Галац, Констанца, Крайова е, се ширят престъпни групи и има изключително много случаи, когато корумпирани служители е, от полицията или митниците помагат за изнасянето на тези лица извън граница прокуратурата не се опитва да балансира в този смисъл. Девет години се разглеждаше в съда един процес срещу главен обвиняем, който накрая успя да избяга. а ръководните лица на мрежи в Румъния не са били осъдени, докато изпълнителите в Обединеното кралство са вече хвърлени в затвора. Не може да бъде приемлива подобна картина в една страна, членка на Европейския съюз и е, един е, британски е, полицай каза следното. Румънците са предадени от съдебната си система. А, ние подадохме един случай с много доказателства, но съда не направи нищо. Това предателство се случва нееднократно в нашата страна и спрямо жертви на трафика но също и жертви на организ... организирани престъпни групи, занимаващи се включително и с търговия на органи. Ние се безпокоим какво се случва в Амазония, но като че ли си затваряме очите за случващото се в Румъния. Как се изсичат там гори, включително и от многонационални компании. 10 години изчаква прокуратурата, за да започне разследване срещу една австрийска компания, свързана с организираната престъпност дървообработка. И а, ние реално изсичаме своята богатства и понеже това се прави незаконно, губиме милиарди. Организираната престъпност работи, е, печели огромни суми, е, правосъдието действа много бавно, бюджета е, се намалява двойно, особено по мерки свързани с опазване на околната среда а, когато става дума за вредни въздействия, които ще се видят след много години, това не означава, че трябва да се отлагат непосредствените дей, действия. Ние говорим за свободна страна, за независима страна, за правото ни да имаме добра образователна система и околна среда независима е, е, и е, некорумпирана съдебна система, румънските граждани също имат право да бъдат представени и защитавани срещу организираните престъпни кръгове, които застрашават демокрацията в нашата млада демократична страна. Следва да можем да се справим с корупцията само ако започнем отново с некорумпирани професионалисти. Председателят, благодаря ви, благодаря за всичко, което изложихте като примери и тук. И сега имаме още 45 минути, затова предлагам максимално сбито да задавате въпросите си за да има време е, нашите гости да отговарят на зададените въпроси. Давайте ми знак с ръка или с е, картоните си да ви е, запиша. Госпожа Киничи. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. Благодаря много и на гостите ни за толкова ясните, точни изложения Искам лично да благодаря на прокурор Каферо Дерахо. Той направи много задълбочен анализ на мафиотските структури, извършващи дейност на европейска територия. За жалост, тези структури са с, често с происход от Италия. Това са структури като Камора, Андраангета и други, които извършват дейност в международен мащаб. На европейска територия действат също така и китайската мафия, както и други структури от трети страни. Благодаря ви, че припомнихте и за моя баща, който се бори срещу сицилианската мафия и категорично настояваше за конкретни законодателни мерки срещу мафиотските структури. Настояваше също така за сътрудничеството между магистратите и полицията. За съжаление, моя баща на 29 юли 1983 година бе убит от мафията. Тогава бе заложена от мафията първата бомба в кола. Благодаря на италианския прокурор, че напомни за делото на баща ми. Благодаря също така, че напомни и в кои области работи за борба срещу трансграничната организирана престъпност. Благодаря му, че още веднъж настоя за приемането на европейско законодателство, в което да се съдържа определение на мафиотски организации. Трябва да има такова законодателство, по което да има цяла поредица от инструменти, които да подпомагат и насърчават сътрудничеството между полицията и съдебните органи. В тази връзка имам следния въпрос. Вече бе казано, че за съжаление по някои от най-тежките трансгранични престъпления, като трафик на хора или трафик на наркотични вещества, трябва да се изиска сътрудничество с трети страни. Бихте ли могли да се изкажете по-подробно по този въпрос? Имам и още един въпрос. Говорихте за множеството инструменти, които може да се използват на ниво разследване за борба срещу трансграничната организирана престъпност. Казахте, че има още много какво да се направи по този въпрос на европейско ниво. Но какво смятате по-конкретно за електронните доказателства? Мисля, че става дума за инструмент, който е необходим според мен, тъй като една голяма част от действията, извършвани от организираната престъпност, като например паричните преводи, се извършват в онлайн среда. В момента ние се опитваме да допринесем за разработването на инструмент за електронните доказателства. Мисля, че този инструмент е абсолютно необходим. Какво е вашето мнение? Ще се радвам, ако споделите с нас опита си по всички тези теми. Благодаря. Госпожа Строгаро има думата. Благодаря, господин председател. Имам два съвсем конкретни въпроса. Тук в Европейския парламент много държим на борбата срещу корупцията и престъпността. Доказателство за това е днешното изслушване. Ценим също така високо и работата на разследващите журналисти, техния принос към борбата срещу корупцията. Имам два въпроса към господин Гешев, нашия гост от България и главния прокурор на Република България. Първият ми въпрос се отнася до така наречения апартамент Гейт, скандала с апартаментите, много широко бе отразен този случай в медиите в България. Става дума за закупуване на недвижима а, собственост на цени под пазарните. Става дума в случая за средства с неясен происход. Главният прокурор на България започна разследване по всички случаи, но все още няма резултати. Как вървят тези разследвания в България? Има ли пряка връзка или изобщо някаква връзка господин Гешев с тези разследвания. Другият ми въпрос се отнася до случай от 2018 година. През 2018 година наш колега господин Радев отпътува до Либия заедно с много известен търговец на оръжие, както и с бизнесмена Димитър Борисов. Длъжностни лица от Либийското Министерство на транспорта също са участвали в разговорите с тях. Предложили са 4,5 милиона евро срещу освобождаването на отвлечен български танкер. Какво можете да кажете по този въпрос? Работи ли се по този въпрос в рамките на борбата срещу корупцията в България? Thank you. Благодаря ви. Господин Роберти, имате думата. Благодаря, господин председател. Една принципна бележка и след това два въпроса към гостите ни. Каква констатация мога да направя? Организираната престъпност и международният тероризъм са все по-глобализирани, а гражданското, административното, наказателното право си остават в рамките на отделни държави, тъй като се спазва принципът на суверенитета на отделните държави. Това би могло да се хареса на противниците ни отвън, но не би се харесало на онези, които са за демокрацията, които смятат, че за да се борим срещу каквато и да било престъпност, трябва да установим международно сътрудничество по въпроса за, за трансграничните засичания и електронните доказателства. Този въпрос е пряко свързан с международното сътрудничество. Не са съвместими сроковете и процедурите на национално равнище в съдебните системи с динамиката на трансграничната организирана престъпност подаването на сигнали Комисията, както вече казах преди малко, е, бе казано преди малко, е направила малко по отношение на корупцията, но направи не малко по отношение на борбата срещу изпирането на пари. Петата директива за борба срещу изпирането на пари вече бе транспонирана в Италия. В тази пета директива има важни нововъведения. Ще цитирам някои от тях. Първо, задължение за сигнализиране от страна на онези, които предлагат услуги с виртуални валути, да сигнализират съмнителни транзакции. Освен това се предвижва предвижда и задължение за сигнализиране на операции на стойност над 10 000 евро. Освен това, по закон вече няма да съществува банковата тайна. Не е достатъчно обаче да се приемат само добри европейски законодателни актове. Трябва да има и система на контрол на тях, върху тяхното прилагане и на вътрешно ниво. трябва да се упражнява и контрол върху онези държави, които не възприемат инструментите, предвидени на европейско ниво. Европейската комисия вече сигнализира за десетте банки, които не са спазили изискванията по директивата за борба срещу изпирането на пари. Тя предприе последващи действия по този случай. Предложи да се създаде специална европейска институция за контрол и наблюдение върху транспонирането на европейското законодателство в националните законодателства. Някои държави членки не са в състояние да се справят с въпросните явления, затова се и налага да се създаде една такава структура. Аз напълно приемам тази идея. Някой казва, че вече има достатъчно агенции в Европейския съюз. Няма нужда от други. Но според мен трябва да правим разлика между тези агенции, от които има полза и тези, от които няма такава. Може би ще се наложи да закрием някои агенции, които не могат да се справят с работата си. Мисля, че ще е добре да се създаде тази структура за наблюдение на действията на държавите членки в борбата срещу изпирането на пари. А що се отнася до общата стратегия за борба срещу корупцията и организираната престъпност, не би ли следвало да се създаде една хоризонтална комисия тук в Европейския парламент, подобно на комисията Крим от преди няколко години. Някои биха казали, че тази комисия не е постигнала някои, не е постигнала кой знае какви резултати, но можем да се получим от грешките при учредяването на комисия приемник. Какво смятат нашите гости по въпрос? Благодаря, господин Роберти. Знаете, че винаги проявяваме голямо уважение към вас, когато се изказвате не само по тези теми, но най-вече по тези теми. Като председател на тази комисия мога само да кажа, че съм напълно съгласен с вас – Трансграничният характер на престъпността, както и ограничаването на борбата срещу престъпността в рамките на определени държави се харесва само на онези, които отстояват идеята за националния суверенитет. Бих казал, че това се харесва и на престъпниците. Взехме на сериозно европейското пространство на сигурност и правосъдие. Затова и предложихме да се установи общо европейско наказателно-процесуално право, да се учреди Европейска прокуратура, както и да има европейско сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Пулките, които можем да си извлечем от историята, са повече от ясни. Мога да ви дам за пример САЩ. Там Също на времето престъпността се е ограничавала в рамките на определени щати, но са били създадени федерални структури на наказателно правораздаване, както и за разследване. И така САЩ са се справили с безнаказаността. Трябва колкото се може по-категорично да се действа срещу безнаказаността. Съединените щати са се справили с този проблем. Някои смятат, че трябва да тръгнем по техния път. Това е полуката, която трябва да се извлечем от историята. Трябва да се запитаме как да учредим една общоевропейска структура, която да е в състояние да се бори срещу трансграничната престъпност по трансграничен начин. Прокурор Каферо Дераха говори за престъпните структури в Италия, като Сакра Унита, Коза Ностра и други, но не става дума само за тясно италиански явления. Това са общоевропейски явления. Има ли други, които искат да зададат въпроси? Давам думата на още една колега, преди да дам думата на гостите ни. Но колкото виждам, няма други колеги желащи да се изкажат, така че вие ще сте последната. Благодаря, господин председател. Смятам, че е изключително важен е въпросът. Борбата с корупцията е от огромно значение за нашите граници, е, граждани. Затова искам да продължа с думите е, в духа на това, което бе казано от главния прокурор на България. България пада надолу в индекса за прозрачност и корупция, въпреки че има съответните структури. Тогава не може ли е, да се счита, че е, подобни изрази на ангажиране в корупцията всъщност нарушават имиджа на страната. Ние трябва да а, си дадем сметка, че и присъствието на господин Гешев предизвиква сериозни безпокойства сред нас – включително и с скандала Апартамент Гейт. Искам да чуя и неговите мнения по други скандали, когато той е бил заместник главен прокурор. Е, за групата за недосегаемите, тези, които са свързани с сериозни измами, е, както и договаряния при съдебния процес, е, в резултат на които присъдите са били много по-леки. Нека да чуем и за апартамент Гейт, а и за това как сте били избран като главен прокурор на фона на много бурни протести от страна на гражданите. Всъщност нашето заседание доста се подрива авторитета ни с вашето присъствие тук, освен ако не чуем ясни отговори от вас. Както казах, сега давам думата обратно на нашите гости. Имате около 30 минути. Предлагам по 5 минути на всички. Започваме отново с господин Гешев. Е, главен прокурор, е, представящ Българската прокуратура. Аз ще започна с един отговор на един въпрос, въпреки че беше адресиран до италианския колега. А, моя отговор и отговор на българската прокуратура, кой е ефективният, един от ефективните способи за противодействие на трансграничната престъпност, а, е кратък. Един от възможните пътища, който ние смятаме да използваме ефективно, това е директният контакт между правоприлагащите органи. Както казах, ние имаме съответни споразумения с колеги и в Европейския, и извън Европейския съюз. Това, което мога да кажа на базата на опита си вече над 25 години като следовател и прокурор, че директният контакт между магистрати от различни страни в и извън Европейския съюз помага за по-голяма бързина, по-голяма ефективност. Разбира се, при спазване на съответните законови разпоредби и стъпвайки на доверие. Защото доверието се изгражда трудно, се губи лесно. А, това е един от възможните отговори а, на този въпрос. Сега ще мина на другите въпроси. А, става въпрос, ще почна с отзад напред. А, по въпроса за корупцията чух, че корупцията вървяла на смисъл, че се увеличава, поне така разбрах на въпроса на една колежка тук. Ще кажа категорично няколко неща. Това, някои от въпросите, които чух, явно почиват на невярна информация. А, и съм категоричен, че това е така. Ако говорим за България, само за последните 4 години са замразени активи от престъпна дейност на над 2 милиарда лева. Това е над 1 милиард евро. И са предявени искове за над 3 милиарда лева. Това е над милиард и 500 милиона евро. Аз мятам, че това са резултати, с която може да се гордее, която и да е европейска страна в тази насока. Ще кажа и още нещо, понеже стана въпрос, но това по-скоро е констатация как съм избран към, като главен прокурор, това едва ли интересува Европейския парламент толкова, но ще кажа, че съм избран в процедура, която е без аналог в Европейския съюз, в хода на 10-часово изслушване, което се предава по националните телевизия на България. И в хода на което отговорих над 150 въпроса, писмени, устни и всякакви. Така че а, това е как съм избран. Да, имаше протести. А, казаха масови, доколкото чух. Не бих могъл да се съгласа с тази теза. За мен е ясно, че зад голяма част от тези протести са засегнати интереси от работата на прокуратурата последните няколко години и аз ги възприемам като нещо нормално. Ако няма недоволни от работата на прокуратурата, за мен това означава само едно, че тя не си върши работата. А, а последните няколко години в България има доста сериозен напредък в тази насока и бяха повдигнати обвинения за информация на всички, които присъстват тук, срещу хора, които никой не си е помислял а, в периода след, това, след падането на Берлинската страна, едни от най-богатите хора в България. И понеже се цитира някое конкретно дело, по което съм работил, да, това е така, но явно не посчива, отново информацията е неправилна. А, възпроизвежда се информация, която е а, по-скоро спекулативна и дълбоко невярна. Тя многократно беше възпроизвеждана по време на изслушването, за което стана въпрос. Подробно съм обяснил на живо по Българската национална телевизия за какво става въпрос. А то е, че за това дело а, всички хора, които бяха събрани доказателства, постанови присъди българския съд. Ще се върна и на въпроса за така наречен случай апартамент Гейт, който беше създаден в България. А, тук става въпрос основно за няколко десетки случая за проверки за продажби на имоти под цени на пазарните, така се твърди. Тук ще кажа няколко неща. Борбата срещу корупцията не е задължение само на една институция или на една държава. Това е моето дълбоко разбиране. А, борбата с корупцията, освен на съдебната власт, от съдебната власт, зависи и от много други институции. По този случай, освен прокуратурата, което е нейно законово задължение, работят и няколко други институции, включително данъчните служби, Комисията за противодействие на корупцията и други. И си, по всички тях се работи активно и съм сигурен, че по някои от тях ще има резултати. Но трябва да ни е ясно, че не всичко извършено, както и да изглежда отстрани и как е предадено медийно, не всичко извършено съществява състав на престъпление. И не всяко престъпление може да бъде доказано. Може да става въпрос за нарушение, може да става въпрос за административно нарушение, може да става въпрос и за нарушение на морални норми. Но по този случай категорично мога да заява специално прокуратурата, и той не един, а са няколко, работи доста активно и спазва българския закон. И това, което трябва да кажа е, че в България, а така и във всички страни от Европейския съюз, отделните процесуални решения се взимат от конкретен прокурор, който наблюдава съответния случай – в съответствие с закона, вътрешното убеждение и в съответствие на доказателствата на конкретния случай. А, въпросът за, мисля, че за господин Радев беше зададен въпрос. Так, тук става въпрос за един казус, който има, по който има гражданско-правни дела в България. Има и наказателно дело за фалшификация на документи. По този случай, поне доколкото на мен е известно от българската прокуратура, няма никакви доказателства за осъществени незаконни действия, от, говоря за господин Радев. А, той е ваш колега. Ако имате въпроси как, къде пътува, може да му ги зададете директно. Аз съм сигурен, че той ще ви отговори. А, отделно, ако разполагате с някакви доказателства за извършени престъпления, от когото и да е, Българската прокуратура с удоволствие ще приема тази информация и ще проведе разследване в рамките на закона и на българския закон а, при спазване на всички европейски изисквания. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кешев. Давам думата отново на прокурор Кафиро Дераха. Моля да отговорите накратко на въпросите, отправени към вас. Благодаря, господин председател. Взаимодействието с трети страни. Според мен то е от основно значение. Стратегията на службата, която представлявам, е сключването на меморандуми за разбирателство с редица страни от Африка, от Централна и Южна Америка, както и с други трети страни, с които трябва да обменяме информация между прокуратурите. Най-вече наблягаме на страните от африканския континент, що се отнася до борбата срещу трафика на хора. Разследванията, направени във връзка с мигранти, показват, че има връзка между престъпни организации, извършващи дейност в Централна и Северна Африка. Не бива да гледаме само на отделни организации, като организацията в Нигерия. Организацията в Нигерия има връзка с структури в Нигер и другаде. Благодарение на тези връзки между престъпните организации, мигрантите стигат до либийското крайбрежие. Да, трябва да се борим срещу това явление, но за целта не може да не сключваме споразумения с, организаци... с държави, където действат тези престъпни организации. Италия си взаимодейства с магистрат от Нигерия, например, както и с магистрати магистрат от Еритрея и магистрат от Сомалия. Това е пътя, по който е поела Италия. Така искаме да имаме максимална възможност за обмен на информация, както и за доказателства във връзка с африканските държави. Затова и искаме да сключим споразумения с организациите на прокуратурите в Централна и Западна Африка. Това е мрежата УАКАП която обхваща и държави от Близкия изток. Ако си взаимодействаме с тази мрежа, се надяваме, че ще можем да получим полезна информация. Европа може да бъде главно действащо лице в това отношение. Може да сключи споразумение с тези държави. Така действия, които се предприемат от отделни европейски страни спрямо тези държави, ще може да се предприемат от Европейския съюз в полза на всички, които работят в полза на правораздаването. Трябва да има наистина общо европейско пространство на правосъдие с цел борба срещу трафика на хора се правят опити за максимално активизиране на съдебното сътрудничество, както и на сътрудничеството между съдебните и полицейските органи. Последното е изключително важно с оглед на борбата срещу престъпността по места и в Европа. Престъпността в Нигерия, в Албания, в Китай се а, разпространява и в редица европейски държави. Бе ми зададен въпрос и за достъпа до цифрови данни. Този въпрос е изключително важен. Общува се вече по Фейсбук, по Инстаграм, по WhatsApp. И всички тези данни, които получаваме от тези доставчици за услуги, са извлечени с засичания и става дума за връзка между корупцията и терористични организации като Даеш и други. Мисля, че Европа трябва да работи за достъпа до такива данни трябва да има възможност за достъп за съдебните органи. Доставчиците на, орга, на услуги трябва да са задължени да предоставят на съдебните органи достъп до тези данни. Всички съдебни органи трябва да имат достъп до тези данни, независимо от това къде е седалището на доставчика на услуги и нещата отново се свеждат до единното пространство на правосъдие, така както трябва да бъде създадено то в Европа. Не бива да се предполага за придобиването на такива данни да е необходима съдебна поръчка. Трябва да може всички съдебни органи, независимо от това къде е доставчикът на услуги, да могат да изискат тези данни от него. Защо? Защото става дума за услуги, които виртуално са на лице навсякъде. Т.е. предоставянето на тези услуги спада към компетенциите на всички съдебни органи. А към момента се изискват съдебни поръчки за придобиването на данни, които всъщност са собственост на всички, най-вече на престъпниците, които се възползват от тези методи за комуникация, за да извършват по-лесно деянията си. Говорихте и за борбата срещу корупцията. И тук, в отговор на въпросите ви по тази тема, нека изтъкна, господин председател, че има три момента, които се смятат за висше изражение на демокрацията. Първо, независимостта на магистратите, както на разследващите органи, така и на правораздавателните такива. Трябва да има независимост, както при разследванията, така и по време на съдебното производство – в Италия, например, има един независим орган съдебна полиция. Другият момент, висше изражение на демокрацията е борбата срещу корупцията. А третият момент е свободата на печата. Ян Кучък и Дафне Каруана Галиция са двама журналисти, които просто са си вършили работата – Предоставили са информация, а наше право е да бъдем информирани. Срещу тези журналисти бяха извършени особено тежки деяния в две държави членки на Европейския съюз. И мисля, че това налага намесата на вашата комисия, господин председател. Бях в Словакия. Там вече бе разформирован на полицейският орган, който значително допринесе за това да се установи кой е бил поръчителят на убийството. Свободата на информацията, свободата на печата са основните устои на демокрацията. Ще се спра върху още два момента. Обръщам се към господин Роберт и обръщам се към него с колега, защото човек след като веднъж е бил магистрат, цял живот е такъв. Петата директива за борба срещу изпирането на пари. Съгласно тази директива, доставчиците на услуги, свързани с виртуалните валути, са задължени да сигнализират подозрителните транзакции. В рамките на банковата система може да се проследят финансовите потоци, но в виртуалната такава система това е невъзможно. Финансовите потоци от чужбина, най-вече от определени държави, тъй наречените данъчни убежища, се предоставят чрез технологиите блокчейн на наша територия но не се знае как тези средства са стигнали до източника си. И тук се къса веригата. Не може да се проследи цялата верига. Да, разбира се, трябва да се правят адекватни проверки на технологията блокчейн, но трябва да имаме поглед върху цялата верига. По последния въпрос, въпроса за агенциите и създаването на агенции, които да следят за адекватни действия от страна на държавите членки в борбата срещу изпирането на пари, изключително важно е това според мен. Благодаря ви. Знам, че много ентусиазирано работите, но тук имаме ограничения за времето за изказване. Госпожо Паул, давам ви думата за отговори и коментари. Моля да бъдете кратка. Да, ще бъда. Зададохте въпрос за учредяването на специална комисия тук в Европейския парламент. Темата е толкова обширна, че може би би имало смисъл да се учреди една такава комисия. Зададохте въпроси за трансграничното сътрудничество с трети страни. Като адвокат защитник по наказателни дела, мога да кажа следното. Има държави, в които се изпраща от прокуратурата съдебна поръчка и тази съдебна поръчка просто си отлежава някъде. Това е опитът ми като адвокат по наказателни дела. Има също така и държави в Европейския съюз, които не отговарят на исканията на трети страни. Докато не се разреши този проблем, то трансграничната престъпност ще продължи да се шири. Моето кредо е, че борбата срещу престъпността може да се провежда ефикасно само ако е на лице силна правова държава. В Европа трябва да се изградят структури, които да въжат за всички, колкото и трудно да е това – Мога да си представя какви са резервите във връзка с една такава идея. Но едно е престъпността в Европа, а друго са и деянията, които далеч надхвърлят границите на Европейския съюз. Преследването на такива деяния е сложно но трябва да създадем тук такава система, че поне Европа да може ефикасно да се бори с престъпността. Председателят благодаря ви. Сега последен има думата господин Чокано за коментари. Сега е моментът. Нямам какво да добавя, освен факта, че според мен е, разследващата журналистика е в интерес на обществото но за съжаление разследващите се чувстват е, подложени на натиск в нашите времена в Италия, в Словакия. Е, много се случва това и в Румъния, и в Молдова, и в България. Така че до когато съществува организираната престъпност, ще има и престъпления, и разследвания, и ние сме готови да работим ръка за ръка с разследващите, за да могат престъпниците да бъдат сложени за трешетките. И сега заключителните думи е, ще бъдат е, произнесени от господин Радев. Е, заключителни думи след едно толкова интересно изслушване. И ако аз мога да коментирам моя поглед към нещата, да, Още толкова много път има да се измине. Още толкова е голяма разликата между обещанията на Европейския съюз и това, което се прави. Но нещата се движат. Аз съм тук вече от 10 години и виждам, виждам как се разгръщат и виждам как се получават резултати. Изгражда се европейско законодателство, европейско процедурно право, Европейската прокуратура. А разбира се, има си спадове и е, по-добри моменти по отношение на взаимното доверие. Има още много да се направи за взаимното признаване – така е, има още какво да се прави, но предизвикателствата са ясни. Ние се постарахме е, в последните години да разгледаме всички компоненти на тези е, предизвикателства и имахме специална парламентарна комисия за борба с организираната престъпност от 2009 до 2014 с е, пълен дневен ред, е, парламентарна комисия, която свърши много работа. След това излязохме с е, заключения, гласувахме резолюция в Европейския парламент, за да повишим капацитета на Европейския съюз да реагира на тези предизвикателства. И това, което вие ни казахте днес е много е, полезно. Отново призив, калейдоскоп от случващото се в различни страни членки, от опита на различни хора. България, Румъния, Германия, европейските институции, Европол, Евроюст, Европейската комисия, Европейската прокуратура – всички дадоха своите е, мнения е, и своята картина за това какво се очаква да се прави. Сега е, комисията е наред да действа. Европейската прокуратура е още ембрион. Тя ще се развива, за да стане една важна институция в борбата с трансграничната престъпност. И то не само тази, която застрашава финансовите интереси на Съюза, но и правата, застъпени и разписани в член 86 от договор за функциониране на ЕСА. Благодаря на всички, които се изказаха днес след обед и за заключителни думи давам думата на господин Емил Радев. Гости, дами и господа, Бих искал да благодаря на всички участници в изслушването за изключително интересните презентации, които ни представихте. Въпреки че по темата за борбата с корупцията и организираната престъпност има още много какво да се каже, за съжаление, ние сме в края на днешната дискусия. Целта на днешното изслушване е в рамките на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент беше да получим експертно мнение на хората, които всеки ден се изправят и се опитват да противодействат на проблемите, които създават корупцията и организираната престъпност. Да си направим съответните изводи и да потърсим решение на съществуващите проблеми. Какво направи Европейският съюз и по-точно Европейската комисия за по-ефективната борба срещу корупцията и организираната престъпност? Това е един от важните въпроси, на който може да си отговорим. Тези дни празнувахме 10 години от договора от Лисабон. Именно с договора от Лисабон Европейският съюз придоби правомощия да подпомага държавите членки в борбата срещу корупцията. Допреди това страните си сътрудничаха единствено когато са засегнати финансовите интереси на Съюза или чрез междуправителствени договори. За последните 10 години имаше много законодателни актове, предложени от Европейската комисия. За съжаление обаче липсва цялостна стратегия за борба с корупцията както на европейско ниво, така и в отделните държави членки. За сметка на това съществуват отделни инициативи на Европейската комисия, като директивата ПИФ за защита на финансовите интереси на Съюза, пакета директиви относно обществените поръчки, директивата за размяна на финансова информация между звената за финансова информация, по която бях докладчик, както и директивата за борбата срещу прането на пари, която в рамките само на две години беше преработена два пъти. Очакваме Петата директива за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма да бъде транспорирана до януари 2020 година. Не мога да не спомена Доклада на Европейската комисия от 2014 година за състоянието на корупцията в Европейския съюз, който представлява един вид общо европейски мониторинг на държавите членки относно мерките, предприяти за борба срещу корупцията във всяка една от тях, както и на техните слабости – Докладът, подготвен от независими експерти и неправителствени организации, трябваше да бъде първият по рода си, защото, както тогавашният комисар по вътрешните работи Сесилия Малстрьом заяви, ще отнеме повече от един доклад, за да бъде изкоренена корупцията в Европейския съюз. Разкривайки широко разпространените проблеми с корупцията във всички държави членки, този анализ обаче се оказа неприемлив за някои държави и през 2016 г. Европейската комисия отказа да публикува втория доклад. За сметка на това бе взе решено, решение от анализ на всички слабости да се премине към изготвяне на препоръки за всяка една държава членка в рамките на европейския семестър – годишните препоръки на Европейската комисия за економическата политика на страните от Съюза. Свързването на корупцията единствено с икономиката не показва цялостния ефект върху функционирането на обществото и в частност върху върховенството на закона, съдебната система и обществените услуги. Ето защо инициативите, предприети на ниво Европейски съюз през последните няколко месеца, бяха положителни стъпки в правилна посока. Например, тук можем да посочим и съобщението на Европейската комисия за създаване на общоевропейски механизъм за върховенство на закона и демокрацията – за който Европейският парламент призовава още от 2016 година. Механизъм, който да включва независима оценка за състоянието на корупцията във всички държави членки. Огромна крачка напред е и създаване на Европейската прокуратура и затова ми беше изключително интересно да чуя презентацията на госпожа Келеши. Друг важен елемент е и получаването от страна на Европейския статут на наблюдател в групата държави срещу корупцията – Греко в рамките на Съвета на Европа. В съгласие със Съвета Комисията предприе необходимите действия за искането на статут на наблюдател, който беше даден през юли 2019 година. От неовладяната корупция най-много печели организираната престъпност. Организираната престъпност заплашва интегритета на Европейския съюз, влушава качеството и стандарта на живот на европейските граждани, бизнеса и подкопава ефективността на държавните институции. Трансграничните престъпления създават необходимост от много добро сътрудничество на европейско ниво. Именно затова много благодаря на гостите от Европол, Евроджъст, Транскрайм за участието им в днешното изслушване. Изключително интересно беше и да научим за практическия опит на държавите членки в борбата с организираната престъпност, трафика на мигранти и финансиране на тероризма, които господин Гешев и господин Кайферо Дерахо ни представиха. Многото примери, изброени от нашите гости, иллюстрират дълбочината на проблема, пред който сме изправени. Считам, че този общоевропейски проблем се нуждае и от общоевропейско решение. Ето защо най-добрият и ефективен начин да се справим с корупцията в Европейския съюз е чрез създаване на общоевропейска съгласувана политика в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, която да се прилага във всяка държава членка. Благодаря още веднъж на всички участници. You, благодаря, господин Радев. Много благодаря за тази следобедна дискусия. Много благодаря нашите оратори. Само ще добавя, че това е едно прекрасно съвпадение, че тази изключително интересна дискусия, интригуваща дискусия, се проведе в рамките на този мандат на Европейския парламент, когато борбата срещу корупцията и организираната престъпност съпада по време с специализирано посещение на комисията Либе в Малта, защото официалният говорител на Либе в момента е в Малта. И Разбира се, това е малко достойно за съжаление, че нашия официален представител не е тук и че не можа да успее в тази плодотворна дискусия, но аз съм сигурен, че ще информираме и отсъстващите колеги за тази дискусия. И така приключваме работа за този следобед и Следващия понеделник в 3 часа в, на 9 декември подновяваме работа.